Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, tarkoitus on, että aloitamme Искам да кажа, че можем да започнем заседанието на нашата комисия и искам да поздравя всички гости най-сърдечно с добре дошли и също така имаме достатъчно колеги тук сред нас. Искам да направя някои съобщения преди да преминем към същинската част на дневния ред. Е, имаме две е, основни теми, които ще разглеждаме тук. господин Ван Демевен, който е председател на съвета по правата на човека към ООН, ще бъде изслушан днес. Ще ни разкаже какво е актуалното състояние. Освен това, искам да поздравя сред нас и господин Кокани, с който ще обсъждаме въпросите, свързани с Западните Балкани. Днес е 20-та годишнина от е, падането на Берлинската стена и мисля, че това е един важен, значим ден за правата на човека. Всичко, което хората в ГДР е, получиха като е, права на човека, отново – мисля, че е много значимо. В страната все още има много признаци на разделение, също и в Европа, но се надяваме, че хората все пак победиха и това а, стана без а, проливане на кръв, така че това е важна дата по отношение на човешките права. Искам просто да припомня за нея в сряда на 21 ние ще имаме една проява която ще има за тема демократичните промени в страните от Средна и Източна Европа, извършени преди 20 години. И е, на тази среща ще участват много млади хора, които на 9 ноември 1989 година са родени ще е, бъде представен председателят е, е, Бусек и заместник председателя на парламента. С тях ще се проведе дискусията и среща ще се проведе тази сряда в зала 5G3. Председателят Бусек днес след обед ще открие една изложба 20 години от падането на Берлинската стена. 20 години свобода в Европа 1989-2009 година и на нея се очаква бившият президент на Чешката република Вацлав Хавел. След това в 15 часа се състои официално заседание в пленарната зала в сряда и председателят на парламента Бусък ще произнеса реч там. Това във връзка с тази важна дата. Искам да кажа още нещо по това какво е направено след следващ, предишното ни заседание. Имахме възможност да изградим нови контакти с правителството на Съединените щати. Аз говорих с висши дипломати от американското посолство и те ми казаха, че асистент секретаря на State of Human Rights ще ни посети. Той е представител на Организацията права на човека и също така планираме следващата година да бъде изпратен представител и на нашата комисия там. Както си спомняте, ние е, имахме е, посещение от страна на господин Хамерберг в Страсбург и в резултат на това посещение аз и председателят на комисията Либе получихме покана с... да е, проведем съвместна дискусия за сътрудничеството и правата на човека заедно с 27-те посланици на 23 ноември тази година в Страсбург и със сигурност комисаря по правата на човека Хамърварк може да бъде поканен на тази среща. И сега Международният е, наказателен съд в Хага. Беше много интересно да се срещнем с е, председателя Сун и госпожа Пато Бецут, е, заместник прокурор. И аз изразих на тази среща мнението, че подкрепяме дейността на Международния наказателен съд имам предвид подкрепа от страна на Европейския парламент и то не само морална, но и действителна, ефективна подкрепа, фактическа подкрепа, и е, в резултат на това ще се състои следващата година е, една конференция и можем да поканим на нея председателя Сун, преди, дори преди конференцията, за да говорим за смисъла от провеждането на тази конференция. След това имахме е, Мога да посоча, че присъстваха и представители на Русия на тази среща, които ни предадоха един огромен документ, отразяващ ситуацията в Чечения. И си помислихме, че в действителност бихме могли да предприемем действия във връзка с нарушаването на правата на човека в Чечения, но до сега тези разговори са били неофициални с заместник председателя на Международния наказателен съд с Ирен Флутре. Ние разгледахме посещението на господин Башир в Турция. Там също става дума за оказване на подкрепа от страна на Европейския съюз, на ИЦС. И аз мисля, че всичко това са събития, които можем да използваме, за да покажем нашата е, подкрепа е, на ICC. И е, с, господин Казак искаше да поясня още нещо по-скоро иска да поясня още нещо, а именно а, това, което е обсъждано а, на съвместната парламентарна конференция с Турция. Ще ви запозная с а, а, изводите, които лично аз а, си така а, за, заключих след а, проведената редовна среща в Анкара на съвместния парламентарен комитет Турция-Европейски съюз. По-конкретно по отношение на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Знаете, наскоро бяха публикувани редовните доклади на Европейската комисия за страните от Западните Балкани и Турция, както и стратегическия документ а, за разширяването за 2009-2010 година. А, имахме доста задълбочени и оживени дискусии с нашите колеги турските парламентаристи по целият аспект от въпроси, свързани с изпълнението на политическите, по-специално политическите критерии за членство на Турция, в който, в който обхват попадат и въпроса за правата на човека. Беше отбелязано изключително голямото задоволство от страна на нашите делегация на Европейския парламент от последното развитие вътре в Турция по отношение на малцинствените правата на етническите и религиозни малцинства с започнатата от правителството на министър-председателя Реджеп Таип Ердоан политика за демократично отваряне, така нареченото демократично отваряне, с даването на откритост и гласност на много на въпроси и проблеми, които съществуват от дълги години, но по които досега не, не се е говорило публично с, разрешението в страната да се завърнат много, много дисиденти от кюрдски происход, с които, знаете, Турция до, сега водеше една доста тежка и взела до сега хиляди жертви необявена гражданска война. Така че всички тези развития бяха посрещнати изключително позитивно и бяха приветствани. Беше констатирано също така, че се наблюдава а, така едно от, а, отваряне към а, диалог с а, останалите религиозни общности, въпреки че там съществуват все още правила, свърз, а, проблеми свързани с признаването на правата на, за собственост на някои от а, малцинствените религиозни общности, по-специално християнските общности. А, беха констатирани е, доста сериозни е, критики е, по отношение спазването на свободата на мисълта и свободата на словото във връзка с неотдавнашния случай на налагането на извънредно висока санкция от страна на турските власти към една от най-големите частни медийни групировки в Турция. Това беше констатирано като пример за опит за ограничаване на свободата на словото. От друга страна, все още продължават така някои сериозни критики, които се изказват от наши колеги за проблеми, свързани с равнопоставеността на жените в обществения, политически, културния, економически живот на страната, с правата на някои уязвими групи в обществото, каквито, например, са сексуалните младсинства. Също така беше констатирано проблеми, свързани с свободата на сдружаване, с отстояването на синдикалните права. Така че целият този аспект беше а, е, а, е, така разгледан обстойно и подробно. А, е, направихме опит да излезем с една обща декларация съвместно нашите, нашите колеги от Европейския парламент и турските ни колеги за целият този аспект от въпроси най-вече по отношение на правата на човека, но за съжаление поради това, че не успяхме да постигнем консенсус заедно с турските ни колеги и вътре в нашата делегация от страна на представителите на Европейския парламент, не успяхме да излезем със съвместна декларация след това заседание. Това е накратко, госпожо председател, което исках да споделя. Благодаря. Благодаря, господин Казак, за този е, доклад, за това изказване. И сега господин Аберц иска да ни каже нещо във връзка с е, доклада за Мадрид, обаче господин Обиус в момента най-тук. Е така че ще ви помоля за малко търпение тъй като се случиха толкова много неща в петък. Всички ние в парламента имахме една много важна дата, а именно по-скоро ще имаме една важна дата. Ще бъде изслушан бъдещият върховен представител на комисията. Това е свързано, разбира се, с външните отношения. Темата е важна и в четвъртък, в петък на 4 декември ще стане това. Освен това искам да посоча още нещо важно, а именно, че и има едно решение на съвета по отношение на Узбекистан. Външните министри на страните членки на Европейския съюз на 27 октомври решиха да отменят оръжейното ембарго срещу Узбекистан и с... разговаряхме с комисар Малстрам и тя ни увери, че ще бъдат изпратени и следващи послания, и следващи сигнали – защото аз мисля, че ние наистина трябва да си помислим добре какви последващи дейности, какви последващи мерки се изискват по отношение на Узбекистан. От една страна, ембаргото ще бъде отменено, но от друга страна съществуват още много проблеми с Узбекистан и Узбекистан трябва да бъде а, приканен а, като страна да спазва международните си задължения. Сега последващата тема. Имахме интересно посещение от Северна Корея. Това беше а, жертва на съществуващите там лагери, имам предвид лицето, което извърши посещението. Christian Solidarity Network организира това посещение и а, ние чухме много интересни а, сведения за ситуацията в лагерите там, а, какво се прави с противниците на режима. През следващата година си помислихме, че е, трябва да се спрем по-подробно на ситуацията в Северна Корея и е, може би е, специалният докладчик на Обединените нации, господин Витек Брон, би трябвало да го поканим, за да проведем дискусия по тази тема и е, още повече, че това е свързано с ICC и е, там е, могат да участват и представители на неправителствени организации. След това Искам да посоча, че миналата седмица в Стокхолм беше извършена една консултативна, е, беше проведена консултативна среща по правата на човека между Европейския съюз и Русия. Ще получим брифинг за последните резултати, които могат да представляват интерес за нас. Това наистина е ужасяващо да установим, че опозицията отново е дала жертва господин Анджей. На 24 октомври е бил убит. Той беше активист, уважаван от всички и ние наистина трябва да говорим за това, защото ситуацията в момента наистина е изключително сериозна. И Изказвам надежда, че а, а, господин Миликевич, който е носител на наградата Сахаров от 2006 година, на 17 ноември ще бъде тук в 14.30 часа. Ако няма някакви пречки за това посещение, той иска да се срещне с представители на нашата комисия. Не знам дали а, мога да кажа още нещо а, по тази точка от дневния ред. Има актуални а, резолюции от парламента и как а, изглеждат нещата с а, оценката на въздействието. Аз мога да кажа нещо във връзка с ситуацията в Гвинея и а, що се отнася до официалната линия, ние очакваме тази военна хунта в Гвинея която е причинила до момента много жертви, че може би ще настъпи някакво подобрение. Към момента се преследват е, представителите на опозицията и много хора напускат страната. Добре, с това мисля, че можем да приключим разискването по тази точка и да минем по точка 4 от е, дневния ред. Е, става дума за а, съвета на ОНЕ по правата на човека и искам да изразя голямата си радост да приветствам сред нас негово превъзходителство господин Алекс Ван Мевен. Той а, е представител а, на Белгия и ръководи в момента съвета на ОНЕ по правата на човека. Господин Фестонет също искам да го поздравя. Той присъства тук. А, Той ръководи отдел в бюрото на съвета по правата на човека и искаме Искахме всъщност да проведем тази дискусия през октомври, но посланник Ван Мевен тогава трябваше да изпълни важни задачи тук в собствената си страна и е, вероятно за това ще стане дума и в дискусията, но за нас е особено важно да поддържаме добри и активни отношения с съвета на ОНЕ по правата на човека. Ние редовно изпращаме делегации там. Искам да спомена още, че през януари 2009 година Европейският парламент прие така наречения Андри... доклад Андрикенен, който а, има за предмет а, развитие на съвета по правата на човека и а, за, значението на Европейския съюз. Получихте материали в тази връзка, но сега искам да дам думата на господин Ван Мерен. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да бъда с вас. Благодаря за възможността за влизането в диалог с членовете на подкомисията по правата на човека в Европейския парламент в качеството на председател на съвета по правата на човека, така че да споделя с вас как виждам дейността на съвета. Отчитаме е, че Европейският парламент е, неотклонно се ангажира с, защитата на правата на човека и основните свободи, което насърчава и дейността на съвета председателството на основният орган на ООН е в областта на правата на човека е привилегия, но и отговорност не само да се управлява дейността на Международната организация, но и по отношение на очакванията на множеството наблюдатели на процеса. От създаването си с резолюция на ООН е, от 2006 година съветът стигна до един цялостен обвързващ пакет, който да направлява неговата дейност, да рационализира процедурите по отношение на <clears throat> специалните процедури. По време на специалните си заседания той проведе обсъждания с множество независими експерти и разгледа няколко ситуации, където положението с правата на човешка, човека се влушава. Освен това, се обсъди новият а, периодичен преглед на кой, процес, който участват 11 държави членки на ЕСА. А, съвета трябваше да докаже също така, че е способен да работи така, че се получават конкретни резултати. Връщам се от Нью Йорк, където представих доклада на съвета пред Генералната асамблея и трябва да кажа, че периода до 2009 може да се определи като плодотворен по отношение на дейността на съвета както по отношение на конкретните му действия, така и по отношение е, на неговата работоспособност. По-важно е да погледнем какви са конкретните постижения на 12-та редовна сесия на съвета, която приключи работата си на 2 октомври 2009 година. Както знаете, за първ път е, се а с това днес се а, откри редовното заседание на съвета, но трябва да кажа, че въпреки предизвикателствата а, на тематиката, а, сесията се оказа успешна. Бяха обсъдени редица доклади и се влезе в дискусия с специални например с представителя за защита на децата при въоръжени конфликти или пък по отношение на, човешки, на правата на човека в Сомалия. Бяха обсъдени правата на децата в центрите за държане, като се обърна специално внимание на партньорските проверки. Трябва да насоча вниманието ви към висококвалифицираните квалифицираните специалисти, които бяха назначени като отговарящи за правата на човека и култур, в Судан и за културните права, както и на специалистите за Сомалия и Камбоджия, както и продължаването на мандата за Бурунди. Съвета получи и сводка от Висшият комисар а, по а, човека на правата относно темите, които остават а, в а, дневния ред на общността. Бе, въведена, а, бе представена резолюция за правата на политическите затворници в Миянмар, която бе прията с консенсус и бе подкрепена резолюция на латиноамериканската група по отношение на Хондурас. Членовете и наблюдателите обсъдиха доклада на Голдстон от мисията за установяване на, на фактите. Проведе се диалог с всички членове на мисията по отношение на ситуацията на, в областта на правата на човека в окупираните палестински територии по време на 12-та сесия на съвета. Съвета ще продължи да работи по препоръките на доклада Goldstone по време на 13-та сесия през март до година. А, въпреки универсалният периодичен преглед бяха приети още 16 резолюции, включително за Афганистан, Вануато, Чили, Афганистан и Йемен. При закриването на сесията бяха приети общо 31 текста, обхващащи широка тематика. Ще спомена резолюциите за свободата на изразяване, дискриминация срещу жените и питейната вода и санитарните условия. Една от инициативите, която ще се отражи на моите приоритети в качество на председател на съвета, е, е приятата с, конси... с а, е, консенсус резолюция за създаването на а, е, междуправителствена група, която упражнява надзор върху дейността на съвета. Председателят ще провежда консултации относно начина на работа на съвета в през, преди втората половина на 2010 година. Ще се а, занимаем с процесионални въпроси. Пред, ще внеса предложения във връзки с резолюция 256 във втората част на моя мандат и възнамерявам да подпомагам работата по този въпрос, за да се достигне до една обща насока за бъдещо развитие на нещата, която да бъде следвана от моя наследвак. Освен това, аз ще изслушвам препоръки, идеи а, про, процесът, периодичният, про, процес на периодична оценка не трябва да забава, забавя работата по мандата на съвета, който, по който вече е постигнато съгласие. Аз няма да се отказвам от това и ще призовавам всички заинтересовани лица към участие в тази сфера. Госпожо председател, съвета по правата на човека изпълнява правомощията, които му бяха дадени от Общото събрание. Той заседава редовно в различни формати и разглежда огромен брой проблеми, свързани с правата на човека. Знам, че вие следите отблизо работата на съвета и че отлично опознавате механизмите и постиженията на съвета. С голямо удоволствие изчетах вашия доклад, както и резолюцията на парламента от 13 януари 2009 година. Осъзнавам, че понякога сте разочаровани от работата, която извършваме и от резултатите, които постигаме. Въз, възползвам се обаче от случая да ви да разгледам съвета на правата на човека в един по-широк контекст. Не да речеме кога е могъл да работи по-ефективно, но да разбереме какви са причините, поради които той, неговата работа понякога е разочароващаща. Мисля, че ако познавате по-добре съвета на, по правата на човека, и ако всички го познавате, всички го познават по-добре, ще има възможност да сподобриме неговата работа и да отговорим на очаквания и надеждите на правозащитниците, както и на жертвите на нарушенията на правата на човека. След дълги и трудни дискусии и преговори през 2006 година Общото събрание на ОНЕ реши да създаде съвета за правата на човека и му повери защитата на правата на човека в целия свят. Разбира се, имаше много разнобой, много различни виждания за мястото на съвета в рамките на ООН, неговите правомощия и инструментите, с които да разполага, за да изпълнява своята. Е, да извършва своята дейност. Е, обикновено държавите се групираха по регионален признак, като всеки регион има отделно виждане за нещата. Членовете на съвета не винаги ам, са съгласни относно начина за изпълняване на работа, за какви да бъдат стандартите за мониторинг, какви да бъдат критериите за отчитане. Съвета на правата на човека обаче не работи на, е, на, на, на празно, не буксува. Независимо от е, от, независимо от различията, ние се опитваме да постигнем някакъв е, консенсус. Трябва да си зададем обаче следните въпроси нека да накараме държавите членки да не забравят какви са пъл... първоначалните правомощия на съвета, как да превърнем този съвет в форум за диалог по правата на човека, как да превърнем съвета в активен и ефективен инструмент за защита на правата на човека, идентифициране на проблемите и оказване на помощ, било то техническа, било то друга. Госпожо председател, дами и господа, ще трябва да работим заедно, за да намерим отговор на този въпрос. Като председател на съвета по правата на човека, аз отговарям за процесуалните и организационни въпроси, които се отнасят до работата на, на този орган. Предвид на а, този ограничен мандат, а, аз съм силно ангажиран да поема тази своя отговорност и да работя за градивен диалог по всички въпроси, свързани с правата на човека. Аз ще подкрепям всички усилия за това съветът да разглежда сериозните нарушения на правата на човека без никаква дискриминация. Ще напомня на държавите членки за възложения на съвета мандат и за факта, че правата на човека са универсални. Както не веднъж съм казвал, аз ще работя за изграждане на, груп, на мостове между различните групи по време на своя мандат ще е, насоча вниманието си към ненакърнимостта и, и задълбочеността на специалните процедури. Съветът се разполага с тези инструменти, като всеки от тях е специфичен и добавя допълнителна полза аз ще се погрежа да се зачитат различните начини на работа при всеки механизъм, за да се постигне резултатност от дейността на съвета и да се повиши доверенето към него. Освен това обещавам да засиля участието на неправителствения сектор в дейността на съвета. От назначаването си до сега съм се срещал с представители на неправителствени организации – и национални институции и то редовно. Високо ценя техният принос и съм убеден, че тяхната роля е изключително важна, защото те напомнят държавите членки за техните от, отговорности и така подпомага дейността на съвета. Това са само някои примери за това какво смятам да допренеса, за да повиша ефективността на съвета по правата на човека, да засиля доверието към него и на консултативния характер на механизмите в неговата дейност. Дами и господа, аз съм убеден, че без този нов съвет по правата на човека ние ще можем да осигурим по-добра защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи по цял свят. Но предвид не само на мандата на организацията на този, но и основните организационни характеристики на съвета, аз не съм убеден дали съветът ще успее да сбъдне всички ваши надежди и очаквания едновременно. Нашата работа в Женева ще е, се основава само на реалистичните очаквания. Не само ще засилваме дейността на съвета, но и ще подобряваме комуникацията между всички съотносими а, организации и агенции. Приканвам депутатите от Европейския парламент да поддържават да подкрепят мандата на съвета по правата на човека и задълженията на държавите членки съгласно международното право. Ще призова също така редовно да напомняте на колегите си от трети държави за обещанията на държавите членки, които те са дали, когато са станали държави членки, както и а, за а, препоръките отправени към тези държави и необходимостта да се спазват специалните процедури структури. Ние сме убедени в полезността на многостранният подход. Европейският съюз има своята отговорност, както и всички останали, по отношение на регионалните групи, за да разяснява политиката и загрижеността на Европейския съюз. Така може да се допренесе за диалога в областта на правата на човека. Благодаря за вниманието. Kiitos erittäin paljon eh, suurlähettiläs Van Möven. Господин посланик Ван Мевен, вие Очертахте конкретните препоръки на нашия доклад, опитахте се да ги е, възприемете и да ги приложите при точка 58 се задава централния въпрос, с който Европейският парламент иска да повдигне в съвета по правата на човека. Става дума в частност за това, че различните механизми на съвета по правата на човека в действителност трябва да останат независими. Искам да помоля сега господин Ретистоне да вземе думата. Та е ръководител на отдел към Върховния комисар по правата на човека. Моля. Мадам Че. Госпожо председател, дами и господа, членове на подкомитета, дами и господа, за мен е голямо чест да имам възможност да участвам в този обмен на, на мнение. Бих искал да благодаря на председателката и на всички членове на подкомитета за тази много навременна дискусия предвид прегледа дейността на съвета. В Брюкселско неодавна бе създадена служба на, виш... на Върховния комисар, и очакваме с голямо удоволствие да установим по-тесни връзки с Европейския парламент и членовете на този подкомитет. Бих искал да благодаря и на председателя на съвета. Искам да кажа, че е чест да седа до него днес тук. Нека да, Нека да подчертая някои от положителните е, дейности на съвета. Трансформирането на комисията в съвет беше нещо доста, доста трудно в, един труден, в една трудна международна конюнктура. Бяха положени много усилия, проведени хиляди заседания, докато се стигне до резолюция 602-51 от 2006 година. С приемането на тази резолюция, ролята на, на съвета и в защитата на, на правата на човека стана а, общо призната. И по този начин се създаде механизъм за е, срещи и за бързо реагиране в случай на необходимост. Вие добре познавате а, е, този механизъм е, и знаете, че всичките 192 члена на е, страни членки на ООН трябва всяка година да представят е, доклади, е, в които са включително и доклади на неправителствените организации, както и на държавните служби. До сега сме получили 80 доклада. Като а, цел, цел, цел, сме и слушали също така много а, доклади, устни, писмени от, държа, от различни държави членки, включително и малки членки, като Маняту. В на работата на съвета участват високопоставени представители на различните държави членки. Ние също така доказваме, че имаме, че можем да реагираме гъвкаво, когато става дума за решаване на спешни проблеми и да се приспособяваме към новите измерения. Съществува също така и така наречената специална а, процедура – взаимоотношенията с Върховния комисар също се разшириха, сега са много по-добре структурирани, обсъждат се много конкрет, конкретни въпроси по свързани с работата на съвета. По време на последната сесия 42 страни а, представиха доклади, обсъдихме въпросите свързани с положението на ромите и мълцинствата в различни а, страни. Разбира се, има много, още много какво да се желае и много други проблеми и предизвикателства, които могат и трябва да бъдат решени в рамките на този съвет. независимо какви ще бъдат е, заключенията на общото събрание до, година, ние ще продължиме да подкрепяме работата на съвета. Е, Върховния комисар е, повдигна някои проблеми, които в момент, на които ще се спра в момента. Първо, трябва да се занимаваме много по-подробно, много по-подробно и много по-нашироко с това, което наричаме хроничните нарушавания на правата на човека. Върху, Върховния комисар посочи много страни от всички региони в света, където а, правата на човека се нарушават. разби, разбира се, подобни нарушения се наблюдават навсякъде. Не може да се каже, че има а, рай за човешките права. в е, съвета разглежда специални доклади, е, представени от е, специални докладчици. Но инструментариума, с който разполагаме, е практически същия, с какъвто разполагаше на времето комисията съвета. Обаче ще продължи е и, продълж, и продължава да бъде един, един а, политически инструмент. Разбира се, нещата могат да се подобрат и за това бих искал да благодаря и да поздравя а, председателя за а, усилията, които правят. Не, но независимо от а, това трябва да, трябва да намериме в... В... начини да решаваме проблемите. Гъвкавостта, която споменах, може, разбира се, да се, да, да, да, да се задълбочи като се организират срещи в различни формати и разбира се, има, има възможност да се проявява допъл, допълнително творчество, като проблемите се разглеждат под, в специфична светлина. Трябва да престанеме да мислиме, че да, да разглеждаме съвета като, едно, тради, като един традиционен орган на ОНЕ. защото съвета трябва да бъде нещо повече от това. Това трябва да бъде един форум на формални и неформални е, заседания в, е, различ, в която са представени в различни формати е, различни държавите и различни слоеве на гражданското общество. А, Раз, раз, разбира се, има възможност за по-ефективно участие на експерти, представители на гражданското общество, като, като се е, засили взаимоотно, засилат взаимоотношенията с е, различните заинтересовани страни. Очаквам вашите предложения е, относно по-нататъчните е, отношения и с с органите на Европейския парламент об, об, общите дебати, знаете, са характерни за всички органи на ООН, в които представителите на, на, на различните държави членки представят своите виждания и мнения. Необходимо е обаче в а, подобни заседания да участват и представители на неправителствени организации и на гражданското общество. Със съжаление обаче подобни а, заседания а, изискват а, много време и трябва да се намерят по-гъвкави форми на взаимоотношения. Трябва също така да се обърне повече внимание на проследяване приложението на терена на различните резолюции. В последно време бяха направени повече от 20 беха ем, прияти повече от 20 резолюции в периода до прегледа, но е, необ, но е необходимо държавите членки, различните заинтересовани страни и органи да участват в този преглед. преди, преди известно време бяха направени предложения за заседания на регионален признак в, и по, по, по регионален признак, в който да участват а, различни органи в различни формати. Госпожо председател, аз ще спра до тук. Очаквам да обмениме мнение и становище им и очакваме в, в бъдеще да се засилат взаимоотношенията между службата на Върховния комисар А, надявам се, че ще получиме много предложения и препоръки за провеждането на прегледа през 2011 година, за да може да подобрим ефективността на работа с цял защита на правата на човека. Благодаря бяха направени много интересни и конкретни предложения по отношение на работата на съвета по правата на човека. Преди да открия дискусията, искам да а, дам думата на Дейвид Никълсън от Amnesty International и на Елена Хамаршалк като представител на съвета също трябва да вземе думата. Моля, господин Никълс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да отговоря на бележките на него превъзходителство посланника. Ние сме сред най- активните защитници на съвета на правата на човека, особено по отношение на доклада на Ендрю Кени както и дейността на делегацията на Европейския съюз в Женева. За нас е важно да продължим тази подкрепа, особено по време на фазата на предишните прегледи. Има няколко момента, които бихме искали да предложим на вниманието и на Европейския съюз и на посланника по отношение на прегледа, както и на Европейския съюз, когато се подготвя отговор му на прегледа. Първият момент е, че е изключително трудно, особено в момента, да се извършва резултатна оценка на напредъка в дейността на съвета на, за правата на човека, защото той а, работи едва от една година. А, е, на практика. Първите две години се, бяха посветени отново на институционални проблеми, организационни въпроси, така че е трудно да се направи оценка на самото функциониране на съвета. Е, реална е опасността отново като погледнем а, е, към въпроса на изграждането на институцията и вътрешните правила, това внимание ще отклони а, темата от реалната дейност на съвета. Чу, добре беше да изслушаме изказването на господин посланика и да, неговият ангажимент, че това няма да го отклони от ежедневните задачи на съвета. Европейския съюз трябва да насочи вниманието си към разработването и прилагането на документи, прияти от съвета. Не трябва да се темата за институционалните правила. Начина по който съвета управлява дейността си се и я организира. Например, съветът не свършва например, няк... особено добра работа по отношение на нарушението на правата на човека в дадени държави. Това бе споменато и от офиса на Върховния комисар, но това се дължи не на а, факта, че той а, няма това желание, а поради това, че няма тези възможности като част правомощията си да се грижи за реализация на своите препоръки. Що се отнася до функционирането на процедурата за периодичния преглед, той трябва да протича а, максимална степен а, чрез а, дискусии. Дискусиите в работните групи, които искаха да довършат работата по изясняване на организационните въпроси на съвета, бяха доста а, трудни, е, нямаше гъвкавост в позициите. Затова е важно държавите членки да участват е, в дискусиите за възможните подобрения по откровен начин, без е, да се налага влиянието на силните държави в една или друга е, посока. Това очевидно е област, в която а, ролята на Европейския съюз като част от процеса за преглед е, е голяма съвета трябва да подобри своята дейност в резултат на, тези, на този преглед. Очевидно най-голяма потребност от такова нещо се отнася, от, се отнася до поведението на членовете на Съвия съвет. Е, има сериозен дипломатичен дефицит по отношение на работа на съвета е, Правата на човека са сериозен проблем в редица държави, но малко може да се направи по отношение на извиняването на позициите на членовете на съвета. Груповите позиции особен се определят от силните в групата и често по-слабите не, нямат възможност да, да заявят своята позиция. Процесът трябва да се насочи към практически мерки за подобряване на културата и методите на работи вътре в съвета. Когато говорим за това, не можем да пренебрегваме някои от е, постиженията, особено по отношение на гъвкавостта, по-доброто председателстване и връзката с други региони. Все още обаче трябва да се насочи вниманието към по-нататъчно подобряване в рамките на Европейския съюз, особено тогава, когато е трудно или невъзможно вътре в Европейския съюз да постигне консенсус. Понякога тези затруднения водят до инерция на Европейския съюз и невъзможност на Европейския съюз да вземе някаква ясна позиция. И именно вземането на обща позиция се превръща в основна цел, а не постигането на някакво осъществимо решение в а, дадения регион. Това се вижда и в а, препоръките на доклада Goldstone защото подобни неясноти станаха причина за потискане на някои виждания на общата сесия, както и по време на гласуването на последната сесия. Трябва да се обръща повече внимание на ситуациите, при които се нарушават правата на човека, особено когато става въпрос за наречените сериозни системни нарушения трябва да се прилагат различни методи, като например резолюции, не обращения на председателя пред медиите, работи, работа в неформален формат, въвличане на неправителствения сектор. А също така прегледът а, трябва да гарантира откритостта на съвета по отношение на правителствения сектор, защото неправителствените организации трябва активно да участват в този процес на а, преглед. И сега, на последно място, Европейския съюз а, демонстрира своята ангажимент към процеса на общия периодичен преглед в редица отношения. Както беше казано, основното, за да се реализира този процес добре, ще зависи от реализацията на последващите прегледа действия. Съвета трябва да се засилва, като препоръките станат еталони, по, по които да се от оценява последваща му дейност. Европейския парламент също трябва да помисли по какъв начин може да интегрира препоръките на съвета в собствената си работа и резолюции. Благодаря. Благодаря на господин Никълс от Амнести за тези критични и конструктивни бележки. И сега искам да дам думата на госпожа Маршилт като представител на съвета, моля. Um, Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за поканата да съм тук и да споделя някои виждания от е, името на председателството на съвета на Европейския съюз по отношение на председателството на съвета а, за правата на човека. А, благодаря на господин Ван Мовен а, за неговата работа, а, както и за синхронизацията с офиса на Върховния комисар. Когато ви уведомиха за приоритет на светското председател през август тази сфера, казах, че правата на човека е един от тези приоритети. Пред защото съветът на правата на човека трябва да осъществи своите правомощия, включително борбата за, с нарушението на правата на човека. Има постижения, но още доста трябва да се работи. Искам с няколко думи да спомена това, което направихме по време на двете сесии тази есен и след това с няколко общи думи да споделя вижданията за работа на съвета за правата на човека. Подготвяйки се за сесията през септември, Европейския съюз открои като приоритет продължаването на мандата и специ... специалните процедури за Сомалия, Камбоджа и Бурунди. Това бе а, постигнато. Освен това Европейския съюз внесе резолюция, призоваваща за освобождаването на Сан и други политически а, затворници в, в Бърма и през септември се получи а, консенсус по този въпрос. А, има и доста важни, други важни резолюции. Съвета прие резолюция за ситуацията в Хондурас с подкрепата на Европейския съюз, както беше посочено а, инициативата на САЩ и Египет за резолюция за свободата на изразяване също бе представена. А, ние приветствахме усилията за а, преодоляване на различията, които спъваха работата на съвета преди това и след интензивни а, диалози се стигна до а, текст, който можехме да под, подкрепим. За нас беше важно да не се връщаме, да няма отстъпления по отношение на това, което направихме като част от процеса от Дърбан след тези резолюции да спо, споменем също така човешките права по отношение на питейната вода, на а, санитарните изисквания за борбата с бедността. А, също така приветстваме доклада на комиста Голдстон и за ивицата газа. Там се постановяват някои изисквания съгласно международното право за всички страни, принципът на отчетността и извършването на разследвания а, за нарушенията, както и последващи мерки а, от страна на съвета. Работихме с палестинската делегация за постигане на резолюция която да се разгледа на специалната сесия, но за съжаление е, тя не, по, е, не получи, е, това не, не можа да се получи. Важен момент е годишното събитие за въпрос, свързан с на равнопоставеността на половете. С поглед напред, Европейския съюз ще отдава голямо значение на процеса на преглед имаме решение до година да имаме работна група в съвета, Европейския съюз да провежда дискусии и вътрешно да обмисля тези въпроси, както и да говори с други партньори, за това вече се работи, за това как да се работи в тази процедура и кои биха били най-добрите резултати от нея. Това е нещо, на което даваме голямо значение. Сега, накрая, да се обърнем към методите на работа и работите на а, по които Европейския съюз работи в рамките на този съвет. Знам, че това е важна тема. Бих желала, може би, да отбележа четири основни момента. Първо, Европейският съюз продължава да а, бъде водещ участник в а, дейността на съвета по правата на човека и така трябва да бъде. Нужно е да сме активни и да работим а, много, за да се осъществи мандата на съвета. Трябва да се защитава този мандат по отношение на конкретните а, ситуации в отделните държави, да се прилагат специалните процедури да се отстоява независимостта на а, Върховния комисар по правата на човека. Важно е да се отстоява и ролята на неправителствения сектор като важен а, партньор на съвета а, за правата на човека, както спомена и господин Никълс. Мисля, че тук основното е да се продължи да се отстоява необходимостта да се зачитат нормите, които а, държавите членки на ОНЕ са длъжни да а, спазва. Това е основата за работата на съвета за правата на човешките права. Не на последно място усилията на Европейския съюз за регионално сътрудничество. Преди е, сесията през октомври имахме два кръга а, между членовете на съвета и други важни заинтересовани лица по отношение на а, постигането на съгласие по дневния ред а, и а, подреждането на приоритетите. Резолюцията на, за освобождаване на Суки също бе една от тези теми, по които бе важно да се постигне консенсус. Както беше казано днес, Европейския съюз понякога бива критикуван за това, че действа като монолит смятам, че си даваме сметка за необходимостта да се подобри динамиката в работа в групите, в съвета и в други формати. Важното е да има резултати. Отговорихме на критиките към нас и се постарахме да засилим участието на Европейския съюз за дебатите повече гласове да а, споделят а, сходни и общи виждания може да се окаже полезно. Интерактивният диалог, както беше споменато, е важен инструмент, с чиято помощ може да се усъвършенства динамиката на работата в съвета по правата на човешките права. Що се отнася до общия периодичен преглед а, на Европейския съюз трябва да координира а, позициите си. Трето, засилваме работи по процесуалните дискусии. Е, някои от дебатите по процедурите, например, през септември Европейския съюз се изказа в подкрепа на правата на участие на НПО-тата по време на общия периодичен преглед. И накрая Искам да се съглася с господин Дистоне, че а, определено в тази посока още има какво да изискваме от себе си, да бъдем по-изобретателни, за да може да работи съвета по правата на човешките права и а, след влизането в договора на влизане в сила на Лисабонския договор. Накрая искам да благодаря за подкрепата на Европейския парламент и очаквам да продължим дискусията по тази тематика. Благодаря. Благодаря, госпожо Хамършилд. Тук отзад в залата вероятно има измаредно много наблюдатели от много страни, от САЩ, Алжир, Палестина, Израел. Освен това има и а, виетнамци в групата, будистки монаси, които са тук, защото а, са много загрижени за ситуацията с а, правата на човека – която ги засяга пряко при а, е, упражняването на а, е, тяхната религия. И накрая ние ще им дадем за кратко думата, но сега нека да а, е, проведем тази дискусия с колегите. В списъка на изказващите се имам а, доста изказващи се. Господин Кенезен, а, господин Хаует, а, има ли и други а, желаящи да се изкажат? И ако не, искам да господин Хауит също го споменах, госпожа Преполц. Благодаря, господ господин председател. Искам да а, благодаря на изказалите се до сега за откритостта в техните изказвания и а, искам да посоча, че те бяха много информативни. Ние обаче се подложихме и на самокритика. Аз а, също искам да задам някои критични въпроси, без, разбира се, да омалважавам значението на съвета по правата на човека. Аз знам какъв е неговият състав, когато страни нарушават правата на човека или към тях се отправя критика за това или не застават зад европейските ценности и въпреки всичко са членове на съвета по правата на човека, искам да попитам господин посланика как изглежда процедурата по избора на участници в този съвет, защото се отварят широко вратите на най-лошите ученици, ако мога така да се изразя в кавички. Освен това, искам да знам какви теми се поставят на дневен ред. Пакистан постави на дневен ред определен текст и също там се подклажда религиозна омраза. Какво всъщност може да се каже по религиозното съдържание на този дебат за правата на човека? Може би да посочи и доклада Голдстон тази резолюция всъщност беше едно доста лошо послание и не искам а, да споменавам факта, че европейските страни не бяха единни помежду си. А, докладът, респективно резолюцията, вече а, бяха приети в а, съвета. А, за сигурност на ООН и е, доста се съмнявам дали те ще се обсъждат. Господин председател, за нас този доклад е изключително важен, защото е, ние се е, борим за това никой да не бъде преследван за определени деяния, имам предвид наказателно какво се случва с докладите, когато не се спазват препоръгите и когато действията на съвета по правата на човека не се прилагат. По-скоро резултатите от тях не се прилагат и когато хората не са съгласни с определени нарушения. Спомнете си доклада Голстон. Какво се случва тогава? Има ли изобщо някаква гаранция за това, че наистина трябва да се състои разследване във връзка с инвазията в ивицата Газа и дали това проучване или разследване ще бъде направено скоро? Благодаря. Благодаря, госпожо Уитпол, за тези въпроси. Господин Алтен има думата. Благодаря на тези, които взеха думите. И аз. Ау, извинете. Извинете, мислих, че ми дадахте думата и бях махнал слушалките. Не, не, моля ви се. Да, да, и вие сте на списъка, обаче след госпожа Препос, но понеже се опитваме да дадеме думата на различните политически групи, сега давам думата на госпожа Гомеш, а след това ще ви дам думата, прощавайте. Благодаря много. Бих искала да кажа, че преди 20 години работих в комисията – по правата на човека. Тогава се опитвахме да приемем една резолюция за Румъния. Слава Богу, нещата се промениха и днес плъзнуваме и 20 години от падането на Берлинската стена. Но в Миянмар нещата са все по-зле и по зле 20 години по-късно. Така че можем само да се поздравиме с това, че сме успяли да, да приемеме някаква резолюция, както каза госпожа Хамашот, но нещата не са се променили. През 1994 година аз напуснах комисията, тогавашната комисия. И, и тогава бяхме много скептично настроени относно а, превръщането на комитета в съвет, на комисията в съвет. Двете, двата, инстру, двата инструмента продължават да бъдат такива, каквито бяха и така трябва и да бъде, но, но е, в крайна сметка това, това че, че съвета е, има политичес, политически а, че е политизиран, в крайна сметка това е нормално, това, това е политика. Но а, просто разликата е, че сега тези, които нарушават човешките права, участват в работата и се опитват по някакъв начин да влияят на работата. Да, често е верно, много, много често сме имали и двойни стандарти, които в крайна сметка е, облагодетелстват тези, които нарушават е, правата и водат до абсолютно парализиране дейността на, е, на органа. Колкото до доклада Голдстон, ето представител на Амнести подчерта проблемите, с които се сблъскват препоръките на този доклад. Сега, Взаимоотношението между парламента и, ор... и различните органи наистина е много полезно. Комисията едно време де. Аз но аз, аз мисля, че ако се намесваме на един по-ранен етап, е, нашия глас ще се чува. И ще, ще можем по някакъв начин да влияеме. И, е, и членовете на, е, на съвета и самите дипломати на, на място инсито, като че ли може би ще видят какви са преимуществата и какви са е, добрите страни. Има ли от друга страна подобрение на отношенията между Европейския съюз и, и Съединените щати сега, когато трябва да работиме вече с администрацията на Обама в а, областта на правата на човека? Това беше втория ми въпрос. А третия въпрос Опитваме се е, да, ням, няма, ли да, няма ли да помогнем по повече на съвета, е, като, например, подпомагаме и, и, и дадем предпочитания на онези, които наистина се опитват да защитават правите на човека. Ето в е, е, в момента, когато се обсъждат е, конфликта между Еритрея и Етиопия. Ето, е, нека, са, не, нека, нека подкрепим и по-скоро да помогнем на онези, които е, наистина защитават е, правата на човека. По този начин ще помогнем и на самия съвет да извърши работата си. Аз и още един въпрос. Какво, как, какво е сега в. Е, е, положението в Зимбабве, след като специалният докладчик беше изгонен, без дори да му се дадат някакви допълнителни обяснения за това. Господин Тан. Uh, Благодаря. Не е често, обаче този път съм съгласен с почти всичко казано от Ана Гомес, което малко <laughs> ме притеснява само по себе си. Но и аз се надявах, че съвета по правата на човека ще е нещо по-добро от съществувата до тогава комисия по, този, по тези въпроси, но малко се чуде сега, защото е, днес сред членовете ми е, се Саудитска Арабия, където се екзекутират хората за употреба на алкохол, Китай, Пакистан, където а, има също е, случаи на изпълнение на смъртна присъда, на присъди Куба. Ето това са само някои от членовете на този съвет. Освен това е смешно този съвет да се занимава като а, се вманячва в а, на темата за Израел и Палестина. Там се получава очевидно политически уклон. Ето този прословут доклад на Голдстоун, не се, който се подложи на гласуване, изобщо не говори за изстрелването на 12 000 ракети срещу мирното израелско население. И комисията, а, пардон, съвета изобщо не се за да проучи тези нападения. Също така, трябва да кажа, че е много тъжно, че престижът по отношение на всеобщността и безпрестъпността на този орган все още не са доказани. Е, трябва да призная, макар и с нежелание, че е, за сега е, това е единственият орган, който работи по правата на човека на това ниво. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Установявам с задоволство, че тук в комисията наистина се осъществява добра връзка между вас и госпожа Гъме, госпожа Кёнигсен. Благодаря ви, госпожо председател. В началото на заседанието вие споменахте честване 20 години от падане на Берлинската стена, но но това е, има малко така тъжен привкус, защото преди няколко дни се върнах от Палестина, където не се руши стена а се гради стена стена, коя, заради която земеделците, е, селските стопани трябва да е, върват е, километри, за да стигнат до полето си, учениците трябва да върват километри, за да стигнат до училищата си. Аз бях и свидетел в източен Ярусалим на семейства из, изхвърлени от домовето си. Семейство Санун, например, което 33 години обитава един дом и сутринта, рано сутринта те са били изхвърлени, за да, за да могат да бъдат защитени а, заселници. Нека не, нека не, не не забравяме, че е, тази земя е окупирана от е, още на, на времето от, е, от Оманската империя, след това от британците, сега има из, израелска окупация. Така че там правата за собствеността са, са малко а, размити. Нека не забравиме, че семейство Ану не получило тази къща от официален орган на ОНЕ още 53-та година. 48 година. И след толкова много години това семейство бе изхвърлено от къщата. Беше ужасно за децата, които са родени, че това е родния им дом. Така че е, нека не забравяме, че в, в този регион всеки, всеки ден се нарушават човешките права. Хора биват убивани, е, хора биват изхвърлени от домовете им. Но нека споменем и още нещо. Правото на питейна вода. Е, питейната вода е основно право на човека и неотдавна израелското население завладя източниците на питейна вода, а, като, като не забравяме, че според статистиките израелското население консум, потребява 20 пъти повече вода, отколкото палестинците. Нека не, не забравяме, че там е гето, гето в което са затворени. Е, в гето, в което са затворени около е, 1 милион а, души. 1 милион души, които и е, разполагат с много малко питейна вода, която не отговаря на стандартите на ООН и съответно е, опасностите от епидемии, болести и така нататък. Така че, господин председател, говори се, че Израел е модел за демокрация, но е, тази безнаказаност, на която се радва Израел, тази, това, тази липса липса на реакция от страна на международната общност нарушава основните човешки права и позволява на диктатори, на военни хунти по целия свят да се радват на безнаказаност. Как смятате, че може да се е, спазва, е, спазва международния ред, международното право при тези условия? Какво е състоянието сега на доклада Голдстон и по какъв начин ще видим приложени препоръките от този доклад? Благодаря. Благодаря, госпожо Нилсън. Сега а, говорим с а, съвета по правата на човека и господин Ван Мевен. също ще вземе отношение по този конфликт между Израел и Палестина, но ако разбира се желая. Аз обаче имам още няколко имена в моя списък. Господин Хауи, моля. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към колегите в приветствията към господин посланника. Това беше една много добра възможност да проведем, проведем пряк диалог с вас. Един от нас участва в делегацията в Женева и както казвам, ако мога така да се изразя, нашият европейски екип работи много добре. Разговаряме с нашите посланници там, помагаме за оформяне на политиката там. Също така и по отношение на връзките с трети държави. Се надявам, че това ще продължи по време на този мандат на Европейския парламент. Надявам се също така, че а, се а, няма да се очудите, ако се присъединя към а, мненията на колеги, че а, създаването на съвета а, е част от осъществяването на плана на Кофи Анан, ние всички смятахме и се надяваме, че този орган няма да е така силно политизиран. Бих казал, че сме разочаровани в това отношение. Ние не критикуваме вас лично, но ние всички, които искаме да се лансира по-стабилно дневния ред в областта на правата на човека, си даваме сметка, че в някои отношения това се оказа не а, съвсем постижимо. Ясно е, а, че такъв е въпросът и за палестинските територии. Това наистина се отрази на, на работата на съвета за правата на човека. Ние изразяваме пълно съчувствие към всички, но е, искаме да се намери е, решение на този въпрос в рамките на съвета, иначе ще се получи липса на пропорционалност, която ще се отрази и на други области. Аз е, неведнъж съм се обръщал към колегите от Европейския съюз по този въпрос. Няма ли начин, по който Европейския съюз да може да играе роля за намиране на една истински консенсусна позиция по отношение на палестинските територии, която да бъде наистина балансирана, да се чува и гласа на опозицията? А, така че ми е интересно дали бихте могли да предложите отговор на този въпрос. Съгласен съм с казаното и за това, че а, както каза и а, председателството, има много резолюции на парламента, които са напълно съзвучни с отношението на съвета по отношение на съвета за правата на човека и специално подкрепата за неговата организация и за прилагането на специалните процедури. Ние искаме да се засили определено ролята на гражданското общество в съвета за правата. Мисля, че това е в интерес на всички, но има някои неща, които в, в нашия доклад, които според нас трябва да станат обект на повече внимание. Първо, при избора на държави членки на съвета за а, права на трябва държавите, които кандидатстват, да открито да подкрепят процедурата за специалната, специалната процедура. Това е нещо, което ние отстояваме така в Европейския парламент, ако някой иска да се включи а, в този съвет. Второ място, е, на второ място тези държави да заявят, че имат процес, който до някъде да гарантира отчетност по отношение на спазването на поетите в хода на изборите ангажименти. И си задаваме въпроса как общият периодичен преглед мисля, че би могъл да послужи. Можем да помислим за това. Имаше големи надежди да се включи Върховния комисар и обратната връзка, която се получава, мислим, така мисля и аз и други колеги, има сериозни критики по отношение на, комиси... на съвета, но се приветства а, тези усилия, които се полагат в рамките на общия а, периодичен преглед. Друга идея. Европейският съюз не бива да се държи блок в съвета по правата на човека, защото той не дава добър пример за други групи. И тук се чу, че понякога това води до жлъчни коментари. Аз Нямам предвид само критиката на шведския колега, но мисля, че всички председателства на Европейския съюз са изправени пред същата задача, че най-голямата заплаха е, е налично на, на разногласие вътре в Европейския съюз и това е тъжно, тъжно е, но се оказва, че е така. Затова е важно вие като посланник да знаете, че ние в Европейския парламент не, не възприемаме такова виждане ние не се притесняваме по отношение на малки различия в становища и изявления от страна на различни държави членки и не си мислим, че това ще подкопае общата позиция. Ние искаме да има един разнообразен подход за участието на Европейския съюз в работа на съвета по правата. Казвам го съвсем добронамерено по отношение на шведската колега на това а, е един а, също а, способ за осъществяване на връзките с трети държави, по-отделно от държавите членки в Европейския съюз, така и както а, и Европейския съюз като цяло към такива трети държави. Искаме да видим това като принос страна на съвета на Европейския съюз. А, какво мислите и по този въпрос? Благодаря, господин Хауит. Сега можем да дадем думата за заключително изказване на господин посланик Аван Мевен и на госпожа Хамършилд, но естествено вие можете да отговорите и на въпросите, които желаете. Аз искам обаче да добавя още нещо. Споменах, че господин Новък не можа да отиде в Зимбабве и искам да знам дали е, има някаква нова вълна на насилие в тази страна. Господин е, Навък установи също, че по отношение на. Извинете, искам да ви попитам какво е отношението ви към тази ситуация а, по правата на човека? Тоест, това е нещо, което се случва не само в една страна, а се е случвало и в други страни, където е имало много сериозни нарушения на правата на човека и а, където няма възможност да се направи нищо. Но все пак, моля ви, господин Ван Мавен, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички онези, които взеха думата за а, техния принос, принос, който ще бъде извареден, полезен за бъдещата ни работа в Женева. На първо място съвета по правата на човека е новосъздаден орган. Нека не забравяме, че бяхме създадени само преди две години, две години, в които трябваше да направим едно, да структурираме правомощията и само от една година вече действаме е, е, пълноправно. Така че мисля, че е малко рано да се, да се, да се прави оценка на е, равно и равносметка на извършената работа, въпреки че не смятам, че постигнатото до тук е съвършено и най-добрето в никакъв случай. Съвета си се бе създаден в един много труден международен контекст при една много осложнена конюнктура. Но междувременно света се променя и се промени и онези, които в миналото така бяха по-силни, сега са някакси в по-скоро в защитна позиция, но важното, важното е да се участва и да се участва активно. Мисля, че Европейския съюз трябва да действа много активно, тъй като това е органа, а, който действа в рамките на ООН. Радваме се също за активната позиция на Съединените щати, новата активна позиция на Съединените щати, както и на всички онези, които играят е, активна роля в съвета. Съвета е всъщност това, което държавите членки искат той да бъде. Съвета функционира по-добре или по-зле в зависимост от отношението на държавите членки, които е, управляват и дават облика на съвета. Това означава, че има диалог, диалог на всички равнища, но предимно на политическо равнище, защото в крайна сметка има ли нещо по-политизирано, нещо по-политическо от правата на човека. Е, днес след обед е, споменахте положението в Близкия изток и доклада Голдстон. Да, наистина има много голям разнобой, дори тук, сред вас. Е, и този разнобой, тези различни мнения отразяват в крайна сметка и мненията в рамките на съвета по правата на човека. Мисля, че решенията и решения ще се намерят, когато се направи един обективен преглед на нещата. Е, в този доклад се изисква от е, двете страни да бъдат проведени независими разследвания мисля, че това е основното и това е всъщност, което изпъква в този доклад. Що се отнася до прегледа и до различните мнения и коментари по този въпрос, да, струва ми се, че наистина тази процедура ще бъде от огромно значение. Ние ще се, отре... ще се отнесеме много сериозно към тази процедура. Разбира се, ще вземе предвид всички препоръки. Целта в крайна сметка е да продължиме да действаме ефективно. Този преглед има за цел не критиката сама за себе си, а усъвършенстване дейността на съвета, за да може съвета наистина да отговори на очакванията, които държавите членки влагат в, вложиха в него при неговото създаване. А сега ще дам думата на господин Тистоне, който да допълни моят а, отговор, който ще даде малко по-конкретна информация, може би, по взаимоотношенията с Върховния а, комисар. Господин Тистоне, имате думата. Е, е, е. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо председател. По въпросите, които тук що споменахте, посещението на, глав... на, на посещенията на главните докладчици винаги са нещо много сложно. Създава се, има един орган, който разглежда е, различните аспекти на въпроса. И очакваме сега резултатите на този орган относно начина по който е бил изгонен с главния докладчик, който е трябвало да прекара една нощ на летище, е, и не е бил допуснат до един самолет, трябва да напусне е, е, страната с друг самолет и така нататък. Така че сега мобилизираме всичките си усилия, за да могат специалните докладчици да, и да, се, да имат да, да могат да работят в добри условия аз, ако ми позволите, Бих искал да кажа няколко, души, няколко думи относно състава и политизирането на съвета. Както многократно бе казано, подобен съвет няма как да не бъде политически. Това е един важен орган в рамките и в структурата на ООН, защото в крайна сметка, независимо на какво равнище, когато в ООН се обсъждат въпроси свързани с смъртното смъртното наказание, с а, из, изтезанията, а, нарушаването на човека, на правата на човека. Това са политически въпроси. Те винаги ще бъдат много политизирани. През 2000 и шеста година се опитахме да въведеме принципа на универсалност, но този, е, тези но, но, но, но, нови аспекти бяха а, бяха така изоставени. Важното обаче е да имаме прагматичен, гъвкав подход, както бе казано много, многократно, както каза и комисара, да могат да се обсъждат правата на човека навсякъде, независимо на какво равнище, там където е, правата на човека са застрашени да, нещата да могат да бъдат обсъждани и да се намерят е, и приложат подхода, подходящите действия за защита на онези, които са застрашени, на чужденците, които се намират в съответната страна. Е, независимо дали се влагат много повече или по-малко политически страсти. Благодаря ви. Благодаря, господин Тистоне. И накрая госпожа Хамършилд, е, като завършек на дискусията. Имаше много конкретни предложения и за това как Европейския съюз и в частност Европейският парламент да бъдат включени по-активно в работата на съвет. Благодаря, госпожо председател. Наистина много добре си отбелязах множеството разнообразни идеи за това как може да се подобри работата в рамките на съвета по за правата на човека. Ще се насоча накратко към въпросите, които бяха адресирани към мен и после ще продължа по тази тема за това как Европейския парламент и съвет на Европейския съюз да а, работят по отношение на съвета за правата на човека. Мисля, че това може да стане по няколко начина. Имам възможността да изнасям а, брифинги пред а, под комисията за това как смята шведското председателство да лансира тематиката преди редовната сесия през септември и тогава имах възможността да изслушам мненията на депутатите. Днес имах още една така чудесна възможност. Но бяха споменати и други възможности, например членовете на подкомисията или други депутати от Европейския е, съюз извършват посещения в съвета за правата на човека и, други, и по други поводи в Женева. Беше ми зададен въпрос за ролята на САЩ и сътрудничеството с ЕС. Очевидно, влизането на САЩ като нов член на съвета за правата на човека ни даде нови възможности да работим по тази тематика и да засилим въздействието си върху работата на съвета. Имаме тесни сътруд... контакти и използваме всички възможности за намиране на нови начини за съвместно действие по тематиката в дневния ред на съвета, особено по конкретни въпроси, а не само по отношение на общия периодичен преглед. А, също така помолихте да коментирам възможностите е, вниманието да не се насочва толкова към това да се обвиняват е, отделните правителства, а да се, е, а по-скоро към подпомагане на тези, които работят в подкрепа на правата на човека. Тук мога да отговоря, бих казала съвсем накратко. От една страна имаме важна роля чрез подкрепане на изграждането на капацитета може би не говорим достатъчно за това, но подкрепата на държавите, които искат да подкрепят правата на човека е част, на, е част и то важна от работата на съвета на ЕС. На второ място правото на НПО и други представители на гражданското общество да участват в работа на съвета. Добър е опита от процеса на изграждане на а, тази а, институция и мисля, че може да продължи да се прилага. Освен това, а, в съвета, както беше и преди това в Комисията по правата на човешките права, има форум и а, въпросът е дали тези, които искат да реагират против нарушенията на правата на човека, а, могат а, да изявят а, своя глас. Смятам, че и тук съвета трябва да поеме своята роля, като откликва на сериозните нарушения на правата на човека. И в това отношение трябва да има възможност да се приемат резолюции по, по а, насочени към конкретни държави или да се реагира по други начини. Също така ми бе зададен въпроса по какъв начин може да се гради консенсус по отношение на Близкия изток и по-широк план, защото има доста други въпроси за доклада Голдстон. Ще е достатъчно, надявам се, да кажа, че трябва да се включваме в преговори от името на Европейския съюз и ние това го правихме на редовната сесия и на специалните сесии, на основата на нашите общи принципи, които включваме, е, включихме в е, нашето предложение. Не можахме да постигнем желания резултат, но от страна на ЕС имаше е, ясен ангажимент да се включи в тази посока в преговори. И в отговор на, въпроса за връзките с трети страни. Съгласна съм, че това не може да е основно задача на председателството. При нас има е много сериозна система за разпределяне на тежестта, където други партньори също се включват от името на Европейския съюз. Това също е важно като послание, иллюстриращо широкото, широкия кръг от работа, която се осъществява от името на Европейския съюз, от други извън председателството и тройката. Благодаря. Благодаря на всички за направените изказвания и предложения. Благодаря на всички, които дадоха своя принос, за да можем и в бъдеще да провеждаме обсъждане по това как да окажем подкрепа на дейността на съвета по правата на човека. Вероятно ние ще изработим доклад, съдържащ препоръки за дейността на съвета по правата на човека и за укрепване на този процес и ние ще зададем специфични въпроси на съвета и комисията във връзка с отделни страни. Благодаря на посланика господин Ван Мевен, благодаря на господин Дистоне, представителя на Amnesty International и на госпожа Хамършилд. И сега преминаваме към втората тема на нашето днешно заседание, а именно а, публично изслушване а, по правата на човека в Западните Балкани. Тук е, имаме е, сред нас всъщност е господин е, Едвард Кукън, председател на делегацията за връзки с Албания. Бихме могли обаче сега да направим почивка от две минути, докато заемете местата си. No niin, kokous jatkuu. Продължаваме заседанието. Уважаеми членове на комисията, уважаеми гости, уважаеми дипломати от балканските страни, ние сме тук, за да. Вие сте тук, за да проследите тази дискусия, така че обявявам публичното изслушване по а, е, правата на човека на Западните Балкани. Искам специално да а, е, спомена господин е, Едуард Кукън, представител на, председател на делегацията за връзки с Албания, Босна, Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. Той ще направи изказване и ще сподели своя опит, но преди това искам съвсем накратко да посоча, че на 14 октомври комисията прие своята стратегия във връзка с политиката на разширяване и че Всъщност това е основният документ, на който ние ще се позоваваме, а именно доклада за напредъка. Ние ще установим какъв напредък е постигнат през изминалите години в страните кандидатки и в потенциалните страни кандидатки. Това са значи Харватия, е, бивша Югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово. Искаме сега да е, се спрем по-точно на е, ситуацията, свързана с правата на човека. Там и също така процеса на посредничество, който в момента тече и който е съществена част от пътя към присъединяване към Европейския съюз. Сега искам да дам думата по този повод на господин Едуард Кукън, който е председател на делегацията. Моля, господин Кукън. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Публикуваните неодавна доклади от комисията относно държавите от Западните Балкани съдържат един предпазлив оптимизъм и като цяло дават положителна оценка на напредъка им към Европейския съюз. Докладите се съдържа и призив към тези държави да продължават активно с усилията си за спазване за изпълнение на необходимите критерии за присъединяване, защото все още им предстои много работа, за да може успешно някак, в някакъв бъдещ момент да завършат тази своя работа. Изпълнението на политическите критерии, включително зачитането на правата на човека и защита на младсинствата, е изключително важна и неотменна част от този процес. И именно това са въпросите, които ще обсъждаме днес след обед. Макар, че напълно е, правилно би било да се каже, че през миналите години са постигнати успехи в това отношение. Конкретно във всяка държава ситуацията е различна и ефекта на политическите реформи много често не отговаря на очакванията. След тези уводни думи, позволете да насоча вниманието ви към някои важни въпроси, които трябва да останат центъра на вниманието ни а, в бъдеще а, по отношение на западно-балканските държави в областта на правата на човека. Ще започна а, с помирението и зачитането на правата това трябва да остане като а, основна част на процеса за стабилизиране и асоцииране, който започна през 2000 година. Без да за... навлизаме в подробности по отделни държави, защото мисля, че нямаме време за това, искам да спомена за а, тежкото положение на, на а, бежанците и вътрешно разселените лица. За тези лица е важно да се осигури зачитане на основните права, включително на подслон на а, социални и здравни грижи. Друга задача е да се решават задачите, свързани с наказателното преследване а, на извършителите на военни престъпления и с процеса на помирение. До сега Европейския съюз дава значителни стимули за страните от региона да сътрудничат с Международният наказателен съд за бивша Югославия националното наказателно преследване на военните престъпления е още една област, която се отчита, когато се прави оценка на положението в отделните страни от региона. Последните години държавите от Западните Балкани полагаха нееднократни усилия да адаптират своето законодателство към международните стандарти в областта на правата на младсинствата. Въпреки известния напредък, положението в това отношение се нуждае от още работа. Това са само някои от темите, които исках да засегна. Това, което ни е, си буди безпокойство, безпокойство по отношение на бъдещето. А, сега позволете да а, споделя само с няколко думи. Положение на беженците и вътрешно изселените, разселените лица. Подкрепа за жертвите регионално а, сътрудничество и по-силно сътрудничество с а, Международния трибунал за а, извършените военни а, е, престъпления, а, равнопоставеност на половете, защита на малцинствата. А, това са все въпроси, които поставят пречки пред изграждането на а, кохезивни общества в региона високото ниво на нетолерантност към а, хората с различна а, сексуална ориентация води до това, че често нападенията към тях не се преследват достатъчна степен от полицията. По същия начин можем да отбележим регистрирането на, на престъпления и нападения към защитници на правата на човека. А също така още може да се работи по отношение на защита на правата на жените и децата. Много чувствителен проблем на Западните Балкани. Има и други основания за това безпоко... безпокойство. Западните Балкани остават дестинация за трафика на хора, по-специално на жени и момичета. Много са факторите, които трябва да се отчитат, когато се формират политиката, необходима за решаването на тези въпроси. Децата са и особено уязвима група ромските деца, децата с увреждания. Те са обект на много по-силна дискриминация в действителността. Това са само няколко теми. Това не изчерпва тематиката. Мисля, госпожи и господа, че е подходящо тук да изтъкнем, че всички тези проблеми са обект на по-подробен анализ а, заедно с редица други а, свързани с това теми а, в а, а, един полезен документ, който ще а, се разпространява тези дни от а, Генералната дирекция по външни политики, озаглавен а, човешки права и помирение в страните от Западните Балкани. В заключение, госпожо председател, бих желал да подчертая нещо, което е известно на всички. Европейският парламент, тази подкомисия, всички ние сме твърдо решени да работим за подобряване на ситуацията в областта на правата на човека на Западните Балкани. За да може нашите усилия да доведат до резултат, се нуждаем от колкото може повече информация, обективна, точна, автентична информация. И за това, уважаеми гости, още по-внимателно ще изслушаме вашите изказвания днес. При, като ви приветствам, искам също да изразя нашата благодарност за вашата изключително необходима работа. Смятам, че всички ни обединява общата цел да допринасяме за подобряването на положението в областта на правата на човека и е, да помагаме повече на хората. Тази а, задача никога не може да се каже, че е осъществена до край, но тя налага нашето а, голямо внимание и усилия. Благодаря. Благодаря за а, това кратко информативно описание на ситуацията с а, правата на човека в този регион. Ние а, можем да получим и информация от а, нашите експерти, информация, която ни е необходима. Сега Предлагам да дадем за 10 минути думата на господин Себек, който е директор на Центъра за демокрация в Юго-Источна Европа, в Солун. След това на всички 5 минути. След това можем да проведем дискусия с депутатите. Искам да се извиня за ограничението във времето, но иначе няма как да проведем дискусия. Госпожо председател, ще, ще, ще се опитам да говоря малко по-малко от 10 минути. Благодаря, че ме поканихте. Аз трябва да докладвам за докъде е стигнало помирението на западните на Балканите и доколко се спазват или не се спазват човешките права. Ще се опитам да ви предоставя колкото мога повече информация, колкото знам обаче. Е, ако помирението беше бизнес, отдавна на Западните Балкани щеше да има много инвеститори, много пари. Но е, помирението е един е, дълъг и труден процес. Гражданското общество трябва да направи нещо, за да може да ускори този процес и за да може е, да работи за бъдещето на този регион. Нека не слагаме черни очила, нека не се опитваме да обрисуваме нещата по-красиви и по-розови, отколко си, а по-скоро да видим какво е, каква е действителността. На Балканите с е, винаги са се разгаряли много тежки войни още от края на 19 век. Някои от моите колеги циници, аз самия съм журналист, питат защо аз трябва да бъда мълцинство във вашата страна, когато вие можете да бъдете мълцинство в моята страна? Така че този регион винаги е имал огромни спорове, сблъсъци по повод на идеи, религия, е, политика и Нека започнем от север на юг. Словен... Словен... Словения е вече е, държава членка, до нея е Харватия, която има най- е, така истински реалистични възможности да стане в най-скоро време член на Европейския съюз. Колкото до другите страни, те сами се смятат, че са така най-нежеланите съседи. Но продемократичните признаци, които виждаме в тези страни, истина ли са или а, са само а, привидни? Завръщането на корупция, нетолерантност. Босна Херцеговина. To the southwest is Bosnia and Herzegovina. 14 Босна Херцеговина. 14 години след края на войната да, обществото все още е разделено, въпреки споразуменията от Дейтън. Дейтън. Как може да се работи в страна, в която има 13 Министерства на образованието. Как можете да работите с страна, в която от съседа се счита за враг? е независимо от много усилия, от многото усилия, от милиардите, които се нали, наливаха в Босна Херцеговина, в момента сме в една страна, която се руши и ако не ми вярвате, 15 години по-късно все още страната е разделена между сърби, босняци и харвати. Включително и в Мостър където общината получи повече пари, отколкото цялата е, останала бивша Югославия. Колкото до е, Черна гора, там общество, е, обществото е разделено между тези, които се стремат към интеграция в Европейския съюз и онези, които служат на руските олигарси. Що се отнася до Сърбия? е страна, която не е сигурна нито в своят идентитет, самоличност, нито в своите а, граници. Що се отнася до, до Косово? А, Косово е една малка, бедна страна, където безработицата е повече от 50%, където хиляди и хиляди млади мъже и жени са на пазара на труда, но нямат никаква възможност и, ни, и никакъв, а, а, въз, никаква възможност да получат работа. Да не, да, да, да, не, да не, не, не, не, независимо, че девиза е да се възстанови едно многоетническо Косово. Затварям скобите никога не е имало многоетническо а, Косово. Колкото до Албания, все още броя на бункерите е, равно, е равен на броя на жителите. Що се отнася до Македония, България при, при, при, призна, призна, признава страната, но пък не признава езика, докато на юг а, Гърция признава езика, но не признава страната. Нека не забравяме, че Хавиер а, Солана трябваше да държи едва ли не ръцете на различните етнически лидери, за да подпишат Охридския документ. Така че помирението, правата на човека, демокрацията. Какво очакваме от страните, които преминах от феодализъм към а, монархия, към фашизъм, към комунизъм. Да, можем ли да очакваме от тях да спазват а, основните ценности. Е, вър... Вероятно знаете вица за амери... американците и англичаните, когато американец пита англичанина как можеш да, да поддържаш тази хубава ливада. Дем... Дем... Демокрацията, дами и господа, това не е да се, да се провеждат само многопартийни избори. Нека съправим едно изречение, което непрекъснато се, е, се, се, се, се се говори в пресата за бившите комунистически страни, включително и за страни, които никога не са били а, под комунизма, като Хаити и други. да се, да, се възстан, да се възстанови демокрацията в страни като Хаити, Русия а, и други. Никога и Албания никога не е имало демокрация, така че няма какво да се възстановява. Защо? от една страна не може да има демокрация без а, помирение, но помирението от друга страна не значи да поставиш подписа си под мирно споразумение. Помирението е процес, а, а, дух, възприятие на нещата, много, много време и много усилия. Благодаря, господин благодаря, господин Себек. Е, ние... А сега... Наистина. Ако е, uh, оценка на е, казаното от вас, сега бихте могли да направите коментари по казаното. Госпожа Комин, госпожа Юдит Комин е директор на Европейското бюро на Върховния комисар по за бежанците към ООН в Брюксел. Моля, госпожо Комин. Благодаря, госпожо председател. Ние също силно приветстваме интереса на Европейския парламент и на вашата подкомисия, в частност по въпросите на правата на човека, на хората, които живеят на Западните Балкани и по-специално на бежанците и разселените лица. Ще продължа диагнозата, която започна коле... моят съсед, като припомня за разселването през 90-те години. Близо 4 милиона бяха прогонени от домовете си, първо в Харватия, а после в Херцеговина. Към края на този период Косово. Днес, 10 години след края на конфликта в Косово, 14 години след края на войната в Босна и Херцеговина, 17 години след войната в Харватия, и мисля, че е ужасяващо, че трябва да признаем, че, още, че все пак половин души продължават да бъдат бежанци или вътрешно и разсе, изселени, разселени лица в този регион. А тежкото положение на тези е, хора е, очевидно вече не буди толкова силно внимание в международната общност. Трябва да намерим е, решение на въпроса и тяхното положение, мисля, е сърцевината на помирението. Наши представители пътуваха в региона през август, срещнаха се с, с а, хора на високи постове във всички тези държави и ги насърчиха да а, действат отговорно, а, особено по отношение на ситуацията с и разселените лица в а, Сърбия по които върховният комисар специално работи, тъй като това е проблем продължава 6-7 години. Няма нова регистрация от последните 6-7 години, но около 60 хиляди е, души от Харватия все още живеят в е, Сърбия. Има по-малко босненци, около 200 хиляди са разселените лица от Косово, но повтарям, тези цифри са ориентировачни. Хората от Косово продължават да напускат региона и да търсят обежище в Европа и по-специално в Европейския съюз. Разтревожени сме от факта, че нарастват а не намаляват исканията за обежище от Косово през последните 9 месеца са получени толкова молби, колкото за цялата минала година. А за Босна и Херцеговина чухме за Мостър, но продължава цялата страна да има 100 000 души, които са а, а, изселени и не са успели да се върнат към а, родните си места. От 56-та година има такива проблеми, когато а, бившата Югославия беше убежище а, за, страни, за хората, които бяха от бившите комунистически държави, изведнъж нещата сега се обърнаха. Ние се стремим към закваряне на тази глава на е, вътрешно разселване и Европейската комисия също подкрепя нашите програми за доброволно връщане на разселените лица. Искам да насоча вниманието към малолетните и непълнолетните и сред тях има и други особено уязвими групи. Мисля, че на всички е ясно, че това особено въжи за ромите. Ромите имат тези затруднения в упражняването на основните си права навсякъде. Те нямат основни прави, а, документи, следователно де-факто или де юре са най-уязвими. Някои са загубили документи, други пък не, никога не са регистрирали раждането на децата си. Много от тях продължават да не регистрират раждането така че работа с ромите е приоритет. Трябва да се помогне на ромите да се здобият с, състояни... с а, документи за гражданското си състояние и смятаме, че регистрацията е първата стъпка към решаването на проблемите на тези хора. Да, знам, госпожо председател, нямаме време. Искам да посоча само три неща, които според нас трябва да са особено важни. Първо, да се намерят решения за харватските беженци, продължаващи да живеят в Сърбия. За тази цел да се насърчават тамошните власти да ни помогнат при събирането на точни статистически данни за броя на а, бежанците, които още живеят в Сърбия, както тези, които са се върнали в Харватия. Също така всички, които искат да се върнат в Харватия, трябва да могат да го направят и да им се помагат. Мятаме, че програмата за връщане на бежанците не е изчерпала своя потенциал и трябва да се работи по възстановяване на правата на собственост или на обитаване на тези лица, които са имали по времето на бивша Югославия. Също така да има механизъм за компенсация за загубилите тези си права, както и програми за намирането на послон за и на жилища с тези хора. Освен това, тези, които искат да се върнат постоянно, трябва да получават помощ да се признават социалните права и особено а, това в областта на пенсионното осигуряване много ще помогне. На второ място за косовци, които живеят в а, Босна и Херцеговина, в а, бивша а, Югославска република Македония, както и Черна гора. А, а, кога тези хора ще се почувстват достатъчно убедени в своята безопасност, за да се върнат и ако това не стане, и ако те не са убедени в своята сигурност, да им се помогне да намерят друго място за постоянно настаняване. На последно място да се намери решение за огромния брой хора, основно сърби и роми, които са избягали или пък от Косово или пък са изселени на територията на Косово. Много, връщането за всички е трудно, но особено трудно е то, ако сте част от младсинствена група. А, много от а, тези, които са в Европейския съюз и са им отказани молбите за обежище, те са сърби от Косово и все още не могат да се завърнат. Според нас тази глава на изселване и на беженци трябва вече да се затвори с помощта на Европейския съюз, както и на държавите и на обществата от този регион, за да се затвори най-сетне тази тъжна глава в региона. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожа Кумен. Вие казахте, че Европейската комисия също помага. Това отношение сега искам да се обърна а, към а, Пьер Мирел, директор за Албания, Босна, Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово в Генерална дирекция разширяване към Европейската комисия. Не, не. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за това заседание. Имаме нужда от подкрепата на вашия подкомитет на Европейския парламент. Също така приветстваме и документа, който бе подготвен, който наистина е обширен и много подробен. Защитата Защитата на мълцинствата е част от копенхагенските критерии. Бежанците, разселването, това са пък основни аспекти на процеса за стабилизиране. Е, комисията отдава огромно значение на тези проблеми и наблюдава отблизо развитието е, нещата в различните държави. Ние също така предоставяме и финансова помощ. Няма да, да се спра на това, но ако има въпрос, ще отговоря на тях. Е, работиме и в тясно сътрудничество с ОССЕ и други организации. Независимо обаче от нашите е, общи усилия, защитата и на, на човешките права в, на Западните Балкани буди все още много загриженост. Не защото няма правна рамка. Не съществува за правна рамка, която се развива, която в някои страни е наистина практически цялостна е, програми за е, интегриране на малцинствата, борба с е, дискриминацията. Това, са, разбира, това е, разбира се, много положителен напредък, но проблема е несъответствието между законовата рамка и приложението на закона. В много случаи е, просто липсва политическа воля. Е, не, недостатъчни са и финансовите средства за прилагането на е, нормативната уредба и включително и политическото положение в страната също създава известни проблеми. В Доклада за напредъка се отбелязва загрижеността, която буди положението на децата и жените, отношението към най-уязвимите групи, хомосексуалисти и други, на нарушаване правата на правозащитниците и а, дискриминация, що се отнася до, до достъпа до здравеопазване, образование и ако има едно малцинство, което страда най-много от всички тези проблеми в целия регион, то това малцинство е, е ромското малцинство. Положението, разбира се, е още по-лошо за бежанците, разселените е, лица, възрастните хора, които живеят в много тежки условия. Разбира се, отбелязваме известен напредък в Хрватия, Босна, Херцеговина, но до сега предприятите мерки са е, неизмерими е, с е, проблемите в различните страни. В Харватия основният проблем е под слона, който трябва да се осигури на тези бежанци, които желаят да се завърнат в а, а, Харватия, а, както и достъп до здравни, до здравни грижи в в процеса на преговорите за присъединяване, глава 23. Тези, тези, тези проблеми са засегнати, условията са поставени. Същото въжи и за а, пенсиите и пенсионните права на тези лица. Предполагаме, че в процеса на преговорите нещата ще отбележат някакъв напредък. В бивша Югославска република от Македония броя бежанци е много по-малък, но там също се отбелязва хармонизиране на законодателството с Аки Коминотер. Но още веднъж трябва да подчертаеме е, пропаста, която разделя е, от една страна правната, правното основание, правните норми, от друга страна техното конкретно приложение на, е, на място. Според мен е най-големия проблем за Босна Херцег... Херцеговина е оне, онези 250 милиона хиляди. Но въпрос е да, се, да, да решиме дали тези средства ще се използват само за завръщане на бежанците или и за тяхното интегриране или за насърчаване на тези, които не искат да се завърнат. Но до сега не, не е постигнато споразумение по този въпрос. господин Себек спомена а, Мостър. Как можем да очакваме помирение не само в Мостър, но в още 85 общини, в които продължават да съществуват две училища под един покрив? в зависимост от това дали децата са от босняшки происход или от харватски происход. Така че как, как могат тези деца да се разберат помежду си, когато не ходят в едно и също училище? в е, Черна гора от една страна бежанците и разселените лица от е, Косово, но е, е Положително е това, че Монтенегро регистрира тези лица с цел да им предостави един официален статут. Е, това може да се отбележи като положителен напредък, както и а, развитието на отношенията между Черна гора и Косово, което може да спомогне за завръщането на някои от тези разселени лица. Що се отнася до Сърбия, поне 5000 е, все още живеят в а, е, а, е, нещо като лагери, от които повечето са роми при много тежки условия. цифрите за 2008-2009 година а, са някъде от 550 50 хиляди. Разбира се, е, поради липса на, на, на, на, на подслон, на места, където да живеят. Е, ние финансираме строителството на домове, готови сме да направим, да дадеме и повече средства и да помогнем повече. И в Прищина и в Белград са подготвени стратегии за завръщане на бежанците, така че се надяваме, че в бъдещите седмици, бъдещите месеци ще можем да улесниме диалога, за да има някакси така координиране на тези стратегии, които и това координиране да, да спомогне за завръщането на бежанците. Както казах, през последните години този процес много се забави. И и на, на, на, на практика нещата стигнаха до задънена улица, затова ние приветстваме новата инициатива на Белград и сме готови да им помогнем за подготвянето на такъв а, план. Що, как а, могат да се създадат добросъседски отношения между страни, където все още има стотици хиляди бежанци, разселени лица и които все още не разпо... нямат не, нямат а, възможност да, на, да да изберат свободно дали да се, дали да се върнат в собствените си страни или да останат там, където са. И още едно условие за помирението. Това е, е преследването на наказателното преследване на лицата, извършени военни е, престъпления. Ние подпомагаме е, националното е, преследвани в отделните страни. Първо като е, създаваме, е, подпомагаме връзките между е, Международния трибунал и местните съдебни власти, включително и чрез е, обучение на магистрати. Но а, е, нека не забравяме, че в Сараево още хиляди процеси са, в, са суспендирани, все още не са и и същевременно няма споразумение между отделните страни за екстрадиция. Така че много от е, ня, ня, ня, някои процеси се замразяват, други не могат, други не могат да, се, да, да, да се даде ход поради тези причини. Също така оказваме финансова помощ на местни НПО-та, които провеждат различни дейности за разкриване на а, истината, а, които създават условия за а, помирение, включи, е, както и е, не, НПО, което има филиали в Сараево, в Белград и, и целта на тази неправителствена организация е да се е, разкрие цялата истина. НПО в е, всички тези е, страни участват в така наречената а, инициатива за връщане, за създаване на условия за така наречена преходна, а, преходна справедливост, а, помирение, а, полуки за бъдещите поколения. Ние сме готови да подкрепиме всички тези инициативи. На 1 декември ще се проведе тук в Брюксел семинар, организиран от тези неправителствени организации. Е, няма време е, за, за изчакване. Трябва да вървиме напред, да, да полагаме усилия и много разчитаме на подкрепата на Европейския парламент да ни подпомогне да е, осъществим напредък в тези много важни дейности. Благодаря. Сега по-подробно по въпроса на правосъдието при преход ще дам думата на господин Богдан Иванишевич, който представлява Международния център за правосъдие при преход в Белград, качество на консултант. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Организацията Международен център за правосъдие при преход има своето основно седалище в Нью Йорк, но аз работя в Белград качество на консултант. Понеже имаме само 5 минути, колкото и да съм гъвкав, мога да говоря съвсем накратко, но ще ми е по-лесно защото господин Пьер Мирел във втората си част разказа повечето от нещата, за които смятах да говоря, включително инициативата за помирение. А, това е важна инициатива. Може би по-нататък ще добавяш няколко детайла като штрих когато говорим за правосъдието при преход, обикновено става въпрос за стандартни механизми, а именно а, наказателно преследване на престъпниците и а, подпомагане на а, изграждането на нови демократични институции. М тук ще се спра само на е, основните четири е, компонента от е, този процес, без да се спирам на подробностите държава по държава от региона. И така, като цяло, вече 15 години в този регион за правосъдие при преход се говори основно в контекста на, на наказателното преследване на военните престъпления това е валидно и по отношение на ОНЕ, чрез създаването на Международния трибунал, така и по отношение на Европейския съюз, посредством поставянето на различни условия в процеса на асоцииране. Бивша Югославия имаше основна роля в преследването на водещи бивши политически и военни ръководители, но както и в това да не се изкривява миналото. Но не може разум да се очаква, а, че ще се получи помирение между етническите групи, а, които бяха а, изпаднали в такива крайности по отношение на нетолерантността и господин а, Шебек съвсем а, красноречиво а, говори за това. Що се отнася до а, да, завеждането на дела, в националните съдилища. Това започна в началото на десетилетието, когато в Харватия и в Сърбия беше, бяха свалени бившите военни държавни ръководители заведените дела в Босна, Херцеговина и е, Харватия и Сърбия се повишават се броя на, този, е, на тези дела, повишава се и сътрудничество между прокуратурите, но много малко от тях са били изправени пред международни съдилища. Подкрепата за в политически план за малцинството в дадена държава продължава да бъде доста слабо. Изключение на Босна и Херцеговина, като изключението може да се обясни за това, че в Сараево има отделение в съда, което се занимава с, с а, военно престъплението, но те а, са подразделения на международна организация. А, та в другите м, държави а, може да се каже, че а, съда на Босна и Херцеговина е заедно с това подразделение, пък той този съд също е, е хибридно формирование. Може да се каже, че има около 30 съседни, като сравнение трябва да кажа, че всички държави в региона през миналите 15 години от края на конфликтите в Босна и в Харватия са произнесени около 200 присъди за военни престъпления. Ориентировачен е този брой, защото е трудно, почти невъзможно да се получат точни цифри. Въпреки важният напредък през миналия период, жертвите в региона разбираемо са недоволни предвид на хилядите извършени военни престъпления в целия регион през 90-те години. Друга област на правосъдието при преход е реформиране на институциите. Единствените реформи в постигославска държава, които целят а, да се свалят от служебните и постове извършителите на този вид престъпления, беше в областта на полицията, съответно и в съдебната власт, като се проведоха съответните реформи в двете области. Долу-горе може да се каже, че има някакъв ефект, защото се намали броя на този вид хора, заемащи длъжност в съдебната власт и в прокуратурата в частност. В Сърбия бе прият закон през 2003 година за отговорността а, по отношение на военните престъпления, но то още не е влязъл а, реално в сила. А, за символичните репарации те се дават на, но, на мажоритарните групи, а не на, на малцинствените групи, може да се каже, че почти нищо не е направено по отношение на това как са били разделените по, чрез военния коли, конфликт. Солидарността към а, жертвите трябва а, да се каже, че присъства, но солидарността при поемане на отговорността за военните престъпления напълно отсъства в процеса на репарациите. Дават се някои компенсации за причинените щети от дадено правителство или от предходно правителство, но то е а, необективно по отношение на етническата група и е в полза на етническата група, чието а, представители са били а, военни тогава сега по отношение на търсенето на истината. На практика нямаше е, реална комисия за установяване на истината на никой от държавите, е, които бяха част от Югославия. Единствено имаше такава формално поне създадена, те наречената комисия за истина и помереление – в те наречената Федерална Югосла... република Югославия в 2001 година, но след това се разпадна една година по-късно, без да е постигнал никакъв реален а, резултат, без да е имал никакво изслушване, никакъв доклад. И така, като не съществуват такива комисия, комисии, Международният трибунал, както и до някъде местните съдилища, както и неправителствени организации, медиите и историците дадоха значителен пример, принос за запазване на истината. Тук трябва да отбележим а, особено а, усилията на Центъра за изследвания и документации в Сараево и подобният Център за документация в Белград, които създадоха регистри на човешките жертви, където се записват имената на всички пострадали и жертви. В бивша Югославия най-трудната задача бе да се помогне на обществото да приеме а, установените факти, не толкова да ги установи не само в областта на военните престъпления и в другите области за установяване на усилията за установяване на истината малко спомогнаха за нормализиране на отношенията между етническите групи в региона. И в този контекст бе замислена първоначално тази комисия за истината и помирението. Преди няколко години това бе идея, възникнала между различни неправителствени организации, групи на а, жертви, свидетели на тези нарушения. Тогава имаше една коалиция около 230 организации. Тази коалиция се срещаше често, редовно, като част от процес на консултации с цел да се установи дали в обществата на тези страни има потребност за създаването на официална комисия за истината на регионално ниво. Идеята беше до края на тази година, извинете на 2010, да се предостави на правителствата на тези страни искане, което да е като подписка, подкрепено от различни лица, а, граждани на тези страни за създаването на такава комисия. Аз знам, че нямам повече време да а, разказвам за това, но това е един а, процес, който а, ние подкрепяме, като им даваме техническа помощ и по други начини. Така благодаря за вниманието. Благодаря ви. Всички тези инициативи наистина заслужават а, а, подкрепа. Особено днес е удачно да им отдадем значимото уважение. А, денят на падането на Берлийската стена, защото Германия трябваше най-малко с два авторитарни режима да се справи. Сега, Amnesty International, двама души, надявам се да си поделите някакси квотата от минути за изказване, защото все пак трябва да запазим време, за да може да дадем думата и на депутатите. Добре, аз ще взема половината от времето, ще дам другата половина на колегата ми, така за да спестиме време и за да се целенасочим, бих казала, ще се спра на три основни аспекта на обсъжданата тема. Вие като депутати в Европейския парламент и Amnesty International бихте могли да помогнем да помогнем за реализацията, за упражняването на тези права на човека, не само да наблюдаваме тяхто нарушаване. В Amnesty International ние е, мисля, а, вървим по един много дълъг, дълга пътека. голяма е задачата да помагаме на хората, чието права са обект на нарушаване. И сега първо искам да говоря за безследно изчезналите и отвлечените. Съдът за човешките права посочва, че непредоставянето на информация за съдбата на техните близки е нарушение на а, член а, от а, Харта за човешките права, който се свързва с а, видовете а, изтезания. Ако съберем бройката за всичките а, е, държави от бивша Югославия, ще се получат около 50-60 хиляди души, които още не знаят какво се е случило и къде се намират техните близки и любими хора. Ето тук съм донесла копия на доклада. Той е наречен да погребем миналото, може да се намери на албански и на сръбски също така, защото не става въпрос само за а, става, станващото в а, Косово, на целия балкански а, полуостров по отношение на правото на хората да знаят какво става с близките им и по отношение на хората, които трябва да получат справедливостта единствено в Черна гора в края на миналата година правителството а, даде репарации на лица, които са били в кавички депортирани, т.е. изселени при, по време на конфликтите в Босна и Сърцеговина и по отношение на Република Сръбска. Сега тук има конкретни случаи, но те могат да се приложат и по отношение на тъй наречените принудително изчезнали хора. А, това са случаи, които се разследват а, от а, съответните съдилища по а, военните престъпления включително и в Косово. Там а, има нужда от а, продължаване на подкрепата на мисията. За първ път от 10 години има напредък в разследванията и наказателното преследване на, а, при случаите за принудително изчезнали лица. Тоест, разглеждат се тези случаи, не се заравят някъде в чекмежетата. Това е значително подобрение. Освен това е важно да продължаваме и Европейската комисия също да продължава да помага за а, прилагане на мерки за компенсация за загубата на а, близки и а, обичани хора. На следващо място, хората в региона, които всъщност искат да а, сложат а, точка а, на безнаказаността по отношение на военните престъпления, стават обект на заплахи и нападения, особено да, да вземем а, случая в а, Сърбия. Трима а, активисти, а, жени, а, станаха обект на коментари в пресата по време, като те бяха обвинени в това, че подкрепят а, усилията и, жо, и настояването на Европейския съюз а, за реформи за а, правосъдие, за а, а, защото Европейския съюз прие а, насоки за отстояване на правата на човека. Аз не знам, а, това означава, че в Сърбия, не знам в Косово дали имате, но в Босна и в Херцеговина а, трябваше да прилагат а, тези насоки, за да се защитават а, правата на правозащитниците. Тоест, когато хората са заплашвани със съд, когато има а, нападение спрямо техните офиси или когато 9 години вече а, не се допуска участието на правозащитите в парадите в Белград. Това означава, че не само някои посолства, всички посолства на ЕС трябва да станат а, да застанат а, настоятелно на позицията, че трябва да се спазват тези насоки на Европейския съюз. Е, това е едно конкретно нещо, което Европейския съюз може да направи. И накрая радвам се, че тук колегите от другите институции, както европейски, така и други, подчертават, а, че нараства броя на бежанците в региона. Ние също бихме искали да се отиде отвъд препоръките и да се призоват държавите членки, които в момента подготвят двустранни спогодби с Косово, да се въздържат да изпращат обратно членове на различните етнически младсинство, и особено на ромите, защото аз мисля, че сърбите е, също се изпраш... не се изпращат в момента, докато няма устойчив а, начин за връщане на тези етнически групи там. Знаем какво става в а, Македония, като че ли там правителството няма пари да финансира пакета от а, мерки. А, в Черна гора, може би ще се даде право на пребиваване, не на гражданство. Това поставя въпроса за лицата без гражданство, но много са из, а, разселените лица, които все още имат а, нужда от а, мерки, които да продължат временните мерки за тяхното а, приемане и да се гарантира устойчивото им връщане. Иначе сега ще ги върнете и те пак ще се върнат и ще чукат на вашите врати. Или пък ще се озоват в Сърбия, а там а, няма никаква подкрепа а, за лица, които не са се върнали в Сърбия през 90-те години, така че това са много сложни въпроси. За това ние бихме се обърнали към Европейския парламент да натисне другите европейски институции в тази посока. Благодаря, госпожо Джонс. Вие сега споменахте насоките за правозащитниците. Ние все още не знаем как делегациите на ЕЮ и на държавите членки прилагат на практика тези е, насоки. Защото Европейския омбудсман е, има правомощия да е, проконтролира и да, да наблюдава начина по който се прилагат. Така че ако има жалби относно е, неприлагането или неправилното прилагане на тези насоки, то, то, то тогава ще, може би ще се прибегне до допълнителни разследвания и така нататък. Сега, бих искала и, и нашите членове да вземат думата. Съжалявам обаче, просто трябва да дам думата на госпожа Декайзер, господин Проди и така нататък. На вас ще ви дадем думата, ако има време просто. Госпожа Декайзер, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Съжалявам, че не можем да изслушаме и другия колега и приятел от Amnesty International. Надявам се, че ще и той ще има възможност да се да изрази своето мнение. Слушайки различните е, изказващи се, в крайна сметка се сблъскваме с един парадокс. От една, от една страна едно много сложно и не толкова приемливо от гледна точка на защита на човешките права положение. вие казахте, че не може да се възстанови демокрацията в страни, в която демокрацията никога не е съществувала, но от друга страна Предвид, че европейските граждани са все по а, така не, не, настроени срещу с не, не, не, неохотно приемат разширяването. Не става дума за по-така просветените кръгове, но широкото обществено мнение. като все пак, ние все пак смятаме, че трябва да, ако трябва да се е, разшириме, то поне трябва да приемаме държавите от е, Западните Балкани. Но ако е, ни трябват 500 е, години за да отгледаме хубава ливада, то е, малко трудно ще приемеме страните от Западните Балкани утре. А от друга страна не можем да приемем страни, в които няма дори понякога дори признаци на демокрация. Така че благодаря на господин господин Мирел, който е, обясни различните крачки, различните мерки, които се прилагат от комисията, но за мен е Косово, например. Косово е като че ли е, така е, нещо, което може да служи за пример. Това е една малка територия, б, б, една а, бедна страна, но също, същевременно толкова много пари се хвърлиха там, че просто като че ли в момента строим изкуствена демокрация. Когато посетих Косово преди една година, обсъдихме въпросите, свързани с преследването на военнопрестъпниците, традиционното правосъдие и ролята на Еюлекс. Така че господин Мирел или който, който друг може да ми отговори, нека кажете ми дали тази е, много скъпа методология, която се опитахме да въведеме в Косово, даде резултати. Защото в противен случай просто можем само да се отчаем и да кажем ето какво може да направим. Толкова много хора, толкова много пари, толкова много е, е, експерти бяха е, изпратени в Косово. Има ли някакви резултати? Нещата напредват ли или не? Благодаря ви, госпожо Декайзър. Сега дам думата на господин Прот. Президенте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на господин Себек и също на господин Иванишевич за направените от тях изказвания. За мен те бяха много реалистични – и сега си задавам въпроса, можем ли да постигнем истински процес на помирение в бивша Югославия, защото всъщност това е от което се нуждаем. Но има такова раздробяване в бивша Югославия, което не ни позволява да стигнем до истината, защото няма вече затворена рамка. Всичко е, е разпределено и всичко е раздробено и разпокъсано. В хода на процеса на разширяване ние трябва отново да съберем тази рамка в една цялост е, и ние трябва не само да говорим за съответните закони и структури, които отговарят на нашите представи, а трябва да се стремим към процес на разширяване, който означава установяване на истината и помирение, защото тези две неща са неразделна част едно от друго. Ние трябва да възстановим тази структура, за да можем да се изградим представата за това, че насилието беше упражнено само от една държава в крайна сметка и само след това е, е възможно да постигне мир и помирение дейността на тези важни международни институции, като например Военния съд за бивша Югославия, всички те носят лична отговорност, обаче въобще не се мисли за помирението, а това е всъщност процесът, от който се нуждаем в момента. Аз си задавам въпроса дали това е възможно. Бихме ли могли да поставим разширяването във връзка с възстановяването на рамката на бивша Югославия, за да може да установим истината и да постигнем помирение. Благодаря на господин Проди. Имаме още двама изказващи се в списъка заместник председателя Семке и господин Ямако. Госпожо председател, бих искала да ви благодаря за цялата информация слушахме много интересни факти. И мисля, че имаме една много ясно а, така, много ясна картина на положението в този регион. Нямаме много време за дебат, но бих искал да се спра на един проблем, който бе е, повдигнат от госпожа Декайзер и господин Проби, Проди. Като европейски депутати ние сме изправени пред избор в един ден ще трябва да кажем дали сме за или против разширяването на Европейския съюз. От една страна ние искаме Европейския съюз да се разшири, но от друга страна си даваме сметка, че когато става дума до спазване и защита на човешките права, е, като че ли нещата са много сложни. От, от една страна имаме Исландия, там проблеми няма, от друга страна има е, Република Харватска, която е много важна за бъдещето на Европейския Европейския съюз и където има проблеми. Така че, Питам ви как оценявате положението в Харватия, защото от информацията, която вие ни поднесохте. В тази информация се казва, че няма проблем, че има проблеми с бежанците, че те не, че те не могат да бъдат е, установени, уредени, така че кажете ни докъде са стигнали нещата, госпожа Янако. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря специално на гостите, които днес участват в изслушването и които действителност описаха настоящата ситуация много реалистично. Факт е, че планирането на разширението на Европейския съюз а, като че ли не отчита детайлите и особеностите на място понякога и много често а, като че ли а, не осъзнаваме как можем да внесем промени. Искам да посоча, че областта на правата на човека е особено сложна, защото обхваща а, равнопоставеност на половете, търговия с жени и също така а, ситуацията по време на война. А, всичко това в момента ни дава основание да твърдим, че тези страни в момента не са готови да се присъединят към Европейския съюз, но от значение за Европейския съюз е най-вече по отношение на а, развитието да а, си зададе въпроса как можем да помогнем. Не става дума само за реформиране на правосъдието. А, там са прияти закони, но очевидно не се прилагат. сред населението все още е, не се а, е, осъзнават новите дадености, проистичащи от а, е, прилагането на законите. И ние можем да си зададем въпроса какво можем да направим в тази сфера. Беше вече казано, че са отделени много средства, обаче аз се съмнявам дали а, от тези средства а, са дали необходимия резултат. Мисля, че на, следващ, на бъдещи заседания трябва да се занимаем отново а, с тази тема, госпожо председател. Също трябва да си зададем въпроса как можем да помогнем на хората на място, как а, бихме могли да изведем на преден план спазването на човешките права, изхождайки от критериите от Копенхаген можем да приемам, че човешките права също могат да се поставят като условие за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря, госпожо Янако. И сега беше направено следното предложение. Ние първо ще дадем думата на господин Мачински от Amnesty International и след това Искам да чуя е, заключителното изказване на господин Мирел и е, след това ще дам думата на господин е, Кукън. Аз не знам дали все още групата от буддистки монаси от Виетнам са още сред нас, за които също сме предвидили една минута, така че ако искате наистина да направим нещо конкретно за вас, оставете ни възможност за още няколко минути. Благодаря много. Има обаче нещо, което почти пропуснахме тук в тази дискусия. Благодаря, че ми дадахте думата. Исках да говоря за жените, които са били изнасилени по време на войната в Босна и Херцеговина. Ситуацията е трагична, ужасяваща. А тук имам копия от нашите изследвания и все още не се прави достатъчно за решаването на проблема. Притеснени сме а, по отношение на изнасилените жени в две отношения. Първо, няма достъп до правосъдие за това на насилие, за жертвите на това насилие. И на второ място за основната репарация по отношение на този род престъпления. Когато говорим за достъпа до правосъдие и по-скоро за липсата на такъв достъп, знаете, че по време на войната много се говореше за този проблем, всички говориха за това и се смята, че между 20 и 50 хиляди жени са били изнасилени по време на на войната. Сега говорим за Международния трибунал. Там има само 18 случая на дела заведени по, по този случай. Освен това има два, още 12 на други места. Значи става въпрос за 30 общо. 30, а, но останалите 20 или 50 хиляди, нито международния е, съд, нито местните съдилища в Босна и Херцеговина са е, разглеждали техните случаи извършителите, както знаете, се разхождат на свобода, много често са на високи позиции и се радват на това, че са заграбили в много чести случаи живота на своите жертви. Тези жертви живеят в бедност, те не живеят често в собствените си работни домове, не са на работни си места, нямат достъп и до средства за препитание. Важно е да се решава този въпрос, защото говорим за разселване, за репарации. Тези хора не могат да се върнат в а, а, родници места, защото извършителите на това ужасно престъпление са на воля и живеят все още там. И Господин Иваничевич също говори за Държавния съд в Босна и Херцеговина, който върши страхотна работа по отношение на гледането на дела за престъпления по време на военните действия, включително на изнасилените. Ситуацията днес обаче е такава, че мандатът на международните съди и прокурори скоро ще изтече, а няма стратегия за прекратяване на тази дейност. Как тази дейност ще бъде поета и какво ще я последва по отношение на дейността на местните съдилища и прокуратури? така че е решаващо важно да се подкрепи дейността на, на Държавния съд в Босна и Херцеговина, защото инак няма да се стигне до помирение. Вие също бихте могли да настоите а, тези а, държавни органи да изготвят стратегия така че пострадалите да има достъп до психологична помощ, до работни места, до а, жилища и така нататък. Тоест някаква стратегия за това как да се реши този въпрос под формата на репарации. Благодаря. Да, благодаря. Много важно беше вашето изказване. Сега ще е, помоля господин Мирел за кратки е, коментари, може би включително и по този въпрос е, за е, оцелелите и за пострадалите от изнасилванията. Благодаря ви, госпожо председател. Може би не в реда, но ще започна с казаното от госпожа Джанака. Вярно, че много финансова помощ беше предоставена. А какво е, какви са резултатите? Аз ще кажа, да, наистина много голяма финансова помощ беше предоставена на различните страни за подпомагане на националните съдилища. И както казах, нуждите са такива. Защото става, става дума за хиляди и хиляди дела, които, на които не е даден ход или които са в съдилищата. И необходими и са и още средства, необходими са още допълнително съди и адвокати. Много, много средства са са били предоставени, но има нужда от още голям сред, но според мен е по-важното, повече от, дори от е, финансовата подкрепа и финансовата помощ е необходимостта от политическа воля, политическа а, воля да се решат проблемите, да се а, е, подпишат споразумения за екстрадиция, да се даде ход на, на делата. Защото споразуменията за екстрадиция не, не, не се нуждаят от финансови средства. Защото А... Да. А... Важното е всяка, всяка страна да, да се заеме сериозно с провеждане на съдебна реформа, с връщането на бежанците, включително и с проблемите, които тук бяха споменати. И наистина да се създаде една истинска регион, едно истинско регионално сътрудничество. Има много декларации, много обещания. Но единственото сътрудничество, на което сме свидетели от време на време, е когато правителствата се, съглас... се съгласяват да приемат нашата финансова помощ в рамките на инструмента за а, партньорство ИПРА но е необходимо много по-голямо регионално и по-широко регионално сътрудничество. След това не мога да навлеза в а, така подробности, свързани с напредъка на Хрватия. Наистина има много, много напредък в областта на здравоопазването, осигуряване на пенсионните права и така нататък. Но Сърбия, както знаете, е, препое инициатива за свикване на регионална конференция и се надяваме, че ще има резултати. Ние ще направим всичко възможно и сме готови дори да, уси, да е, да дадем и, да дадем и допълнително финансов, е, финансова помощ. На въпроса на госпожа Декайзър. Що се, що се отнася на, до Юлекс в е, Косово. Юлекс работи пълноправно и пълноценно в Косово от февруари или, или март. Е, е, вече са а, така бяха издадени присъди, няколко присъди за военни престъпници, осъдени от едната страна, прияти радушно от другата страна. Но не, защото е, днес сме назначили прокурори или съдия, можем да очакваме утре да има резултати. Необходимо е много, много допълнително време. Но въпреки всичко, ние сме убедени, че е, мисията ще изиграе своята роля и както каза госпожа Джонс, е, е, вече има известен, отбелязвам известен напредък относно а, изчезналите лица, е, извършват се разследвания на място, доколкото разбираме Белград също се е съгласил да отвори тези досиета и Еюлек ще се занимава с издирването на телата на безследно изчезналите. И още. Общественото мнение Е, общественото мнение наистина вижда Западните Балкани като един регион, където е, не може да се постигне споразумение, където има разнобой, различни виждания е, за това проблемите свързани с малцинствата, правата на човека са от основно значение и всяка една от балканските е, страни трябва да, трябва да поеме своята отговорност, за да ни помогне, за да ви помогне да смените е, начина по който гражданското общество на държавите членки го възприема. Сега давам думата на господин Кукан. Благодаря ви. Ще, бъдем, ще бъда много кратък, защото разполагаме с много малко време. Благодаря на всичките наши ам, гости за това, че ни предоставяха информ... интересна информация. Ми... Мисля, че Е, всички вие бяхте много блестящи оратори на, като председател на е, делегацията. Аз искам да подчертая, че става дума за един истински регион с истински живи хора, които живеят там, които заслужават нашата помощ, нашето насърч... нашите насърчения. Наш... Мисля, че трябва да продължиме да работим и надявам се, че няма да са ни необходими 800 години, за да, а, е, ги, да ги приобщим към Европейския съюз, да построим демокрацията в тези страна. Господин е, Мирел, искам също да ви да ви уверя, че Европейския парламент е готов да помогне на комисията да си сътрудничи с е, комисията си, че че ние имаме резолюция по стратегията за разширяване на комисията, която се обсъжда така много сериозно, много задълбочено. Е, тя е много, председателката е много строга с нас. Благодаря ви много. Тази дискусия показа колко е сериозен проблема, колко с каква а, отговорност се отнасят членовете на тази комисия към тези проблеми. Така че ще трябва да продължиме този диалог и за бъдеще. Благодаря ви. Мисля, че това бяха точно правилните, отлични, заключителни бележки. Благодаря ви много за вашия принос. Благодаря ви за предложенията. А сега, тъй като а, нашата а, среща времето ни изтече, нямаме право на повече превод, така че можем да продължим само на английски. А сега а, нашите приятели от пред, представители на а, храм във Франция и във Виетнам. Имате дума. Thank you very much for this um, opportunity and thank you so much for your beautiful work. We are here um, on behalf of our 400 brothers and sisters in the central highlands of Vietnam who do not have a voice